Meine Damen und Herren, госпожи и господа, колеги, има ли някой какво да каже по дневния ред? Няма. Председателя и той няма какво да добави по дневния ред. Искам да кажа само няколко думи е, относно е, Посещанието на делегацията на нашата комисия в Йордания и Ливан. Виждам, че Ана Гомеш е тук. Госпожа Манеско е тук. Господин Юрек. Така че присъства голямата част от делегацията. те евентуално ще ме подкрепят и ще допълнят това, което ще забравя да кажа. И виждаме господин Кална от социалистите и демократите. Програмата ни за двудневното посещение беше много добра. Един ден бяхме в Аман, един в Ливан. И, на двата, и в двата дни се срещнахме с представители на Обединените нации и разговаряхме за положението на бежанците. И в двете държави присъствието на бежанците е дестабилизиращо по различни причини. В Ливан, ако се добавят е, полинезийските бежанци, е, виждаме, че имаме една държава, която е, е доста нестабилна сама по себе си, има 1 милион е, души население, а е приела 1,3-1,5 милиона беженци. Опитвам се да пресметна колко беженци биха били това за моя роден град, ако искаме да постигнем там същото съотношение. В Ливан беженците не се приемат в лагери защото е, Ливан казва, е, преди 60-70 години настанявахме палестинските беженци в лагери, е, те продължават да са тук. Поради тази причина беженците са разпръснати из страната. Те живеят в частни домове, което изобщо не прави положението по-лесно. За самите беженци ситуацията също е много тежка. В Йордания беженците са настанени в класически беженски лагери, разположени най-вече по йорданско-сирийската граница. Там ситуацията е класическа. Беженците са в лагера. Има различни данни за броя на беженците. Официалната статистика казва около 700 хиляди, други казват повече, но техния брой е около 1 милион. 60% от населението на Йордания всъщност е, са палетински. И това създава проблеми за е, стабилността в кралството. Е, трябва да направим така, че двете държави да не се дестабилизират допълнително следствие на кризата в Ирак и Сирия. Освен това, Йордан е твърдо решена след убийството на йорданския пилот е, да се активизира в действията си срещу исламска държава. Миналата седмица, е, не като председател на комисията, е, бях на посещение в Ирак и в Ибрил. И а, там стана ясно, че Багдад няма да бъде а, в състояние да постигне разумен баланс между шиити и сунити. Предположенията, че това изобщо няма да бъде възможно, са, са, са сериозни, тъй като конфронтацията от времето, от миналото е доста сериозна. Това исках само да ви намекна. Това успяхме да разберем от стратегическа гледна точка. Останалото не е кой знае колко ново за нас. Освен това, изрично искам да кажа, че и в двете държави, и в иракски Кюрдистан, а също така и в Сирия, въпросът за младсинствата е от особено важно значение най-вече, що се отнася до християнските младсинства, изидите и така нататък, кюрдите в Сирия. Там ситуацията е много пъстра. Беше много интересно в Ливан да чуем, че е, е, различните политически сили са на различно мнение. Едни казват, трябва да се борим срещу ислямска държава и е, Асад. Други казват, борбата ни срещу Асад трябва да бъде част от борбата ни срещу ислямска държава. Такава е, между другото, и позицията на Турция която знаем, че е съвсем не е маловажна, ако искаме да изградим общ фронт срещу исламска държава. А, решението не може да се очаква, казахме ние, да дойде предимно от Европа или заобщо изцяло от Европа. Важно е държавите в региона, в това число е Иран, да намерят решение за своя регион и да поемат отговорност. Всички тези държави се, са в, в един вид конфликт помежду си и те водят свои, свои местни конфликти. В Ливан е много интересно. Имаме християнските лидери, шиитите, сунитите и така нататък. Всички е, имат е, нещо против Техеран, Техеран на своя страна, така нататък. И това са така наречените прокси войни, е, които могат да бъдат прекъснати, ако ако те успеят да се споразумят и да постигнат оперативно единство. Хубаво е, че те са на приблизително едно и също мнение, но това единство ще стане оперативно само ако те по съседски се споразумеят. И мисля, че това а, трябва да бъде и част от стратегията на Европейския съюз, да се създаде една такава група, в рамките на която да са възможни оперативни действия, за да се спрати доставките на оръжие и така нататък. И мисля, че това, едно такова обединение би било в полза на целия ислямски свят. Голяма загриженост поради у нас факта, че неформално навсякъде е, се изразяваше голяма загриженост по отношение на политиката на Турция. Загриженост е, за това, защото е, не е ясно е, как ще постъпи Турция, също и по либийския въпрос. Подкрепата за фундаменталистите в Либия от страна на Турция е друг един силно дестабилизиращ фактор. И Египет винаги има стабилизиращ характер и има опасност той да попадне между а, двата, двата фронта. и военната акция, предприята от Египет във връзка с убийството на 20 и 21 копски християни също поражда загриженост и това пречи да, борбата с ислямска държава. Толкова от мен за посещението на делегацията. А, ние е, искаме да предоставим повече помощ а, е, за, за беженците няма нужда да ви говоря повече, защото всеки от вас, който е бил в беженския лагер и който е виждал а, как се регистрират семействата с много малки деца, а, няма нужда, знае за какво става дума и няма нужда, смятам, да ви а, обещавам защо е необходимо да се реши този, този хуманитарен въпрос и няма нужда да ви убеждавам, че хуманитарната криза е навсякъде. Скоро бяхме в един беженски лагер и една млада жена, германка от Червения кръст, ми каза, а, каза, Брюксел дава толкова много пари, защо Европа не е видима? Хубаво е да поработим по този въпрос, защото в 50-60% от случаите ние даваме повече от половината пари и Европа не се вижда. Всичко върви под флага на Обединените нации, което е добре, но по някакъв начин трябва да направим така, че Европа да стане видима. Хората са изненадани, когато се каже какъв е дела на европейското финансиране. Дори и политици не знаят какъв е дела на европейското финансиране. Смятам, че това трябва да стане елемент от нашата политика. Има ли желащи да се изкажат? Госпожа Манеско. Mulțumesc, domnule președinte. Ați rezumat foarte bine uh, discuțiile pe care... Благодаря. Да, наистина. Имахме много интересна дискусия по време на посещенията. Искам само да добавя, че в Йордан, както и Ливан, наистина хората се притесняват много относно този тероризъм. И те показаха, тези държави показаха, че наистина искат да помогнат, както финансово, така и а, с военна подкрепа. Те вече го направиха. Ние също изявихме желание да се сътрудничим. Така че а, нека да продължим в тази посока. И двете правителства на двете въпросни държави изразиха тревоги относно влиянието на Иран в а, района. Нека да не пропускаме а, тези елементи, когато се опитваме да говорим и да мислим за преговорите с а, Иран. Относно ситуацията с а, бежанците в Ливан, има две становища там, в тази държава. Трябва да осигурим подкрепа за бъдещото предвижване, нашите съюзници в Ливан, които искат да имат сходен модел като този, който даде Йордан с бежанските лагери. И а, доколкото знаем, ние видяхме тези лагери. И ние трябва да направим тези лагери по-лесно управляеми на терена. В Ливан част от политическата класа подкрепя изграждането на подобни бежански лагери. Така че мисля, че и ние трябва да осигурим подкрепа и трябва да се опитаме да убедим Хезбола и е, съюзниците им за изграждането на подобни лагери. Иначе, е, да, бихме могли да даваме финансова помощ, но много трудно могат да се управляват хора, които са пръснати навсякъде по територията, а и самите те не биха могли да си помогнат. А, за останалите основното чувство в региона е, че е, проблема може да дойде от Иран, който създава нестабилност и би могъл да бъде евентуално потенциална заплаха с политиката си. Но има си също и други действащи лица в района, Египет, Турция, на които трябва да се обърне повече внимание и да се осигури подкрепа за борба с тероризма. Thank you. I mean, it was indeed a very interesting... Благодаря. Много, много интересно посещение, макар и кратко. И подкрепям напълно резюмето, което направихте. Искам само да кажа няколко неща. Така както казахте, другият централен въпрос е израелско-палестинският проблем. Това не е конфликт, който може да се е, реши само както конфликта с исламската държава, с военни средства. Имаме и социални фактори, идеологически фактори. Толкова много младежи от района, както и целият свят, отиват при е, ИДИЛ за да извършват нихилистски действия нещо, което е много треважно, поне аз така мисля, е, че въпреки цялата хуманитарна помощ, международните усилия за подпомагане на бежанците, все още има много фактори за ам, ограничение на тези действия. И в Ливан, както и в Йордания, а, има много бежанци. Но считам, че е много тревожно да виждаме, че от че от 381 хиляди деца, които би трябвало да са в училище, на 3, около 300 хиляди не са на училище ако а, тези деца бъдат все така изключени, нищо чудно след някоя друга година те да се присъединят към терористите. Това е много тревожно и а, нещата не са улеснени от факта, че няма добри беженски лагери. Но относно беженците, виждате, че а, има също така недоволство след, а, сред а, хората, сред беженците, защото не им се позволява да работят, да си изкарват по честен начин прехраната. Но тези хора няма да се върнат в а, Сирия и сега те са недоволни, особено в Ливан, защото там а, като че ли се полагат усилия да ги върнат обратно в Сирия. Хората не искат да се върнат. Така че аз съм от тези, които правиха становището. И аз не смятам, че Асад ще реши проблема. Напротив, той е част от проблема. Тези хора, които са беженците, няма да се върнат в Сирия. И не можем ние в Европа да кажем, о, разчитаме на Асад да а, приеме тези хора и да реши проблемите. Искам също така да подчертая, че сега гледаме едни ам, съседски войни. Конфликта в Сирия беше в началото, но знаете, че а, имаше подобни между, между Саудитска Арабия и също така и Иран, и, и Катар, и, и други места, и Иран също не е решен проблем. Нещо друго, което ме притеснява е, че хората, с които говорихме в района, включително и парламентаристи, ни казаха, че те смятат, че Запада, каквото и да разбират под това понятие Запад, е, че едва ли не Запада е, е част или стои зад идил. виждат как Запада, примерно, се е намесва в Ирак или пък подкрепата за една или друга държава. Но наистина смятам, че това усещане в района трябва да ни разтревожи ние наистина имаме нужда от партньори, за да се борим с терористите. Но ако тези наши партньори не са убедени, че ние наистина искаме да се борим с терористите, то никъде няма да стигнем. И а, ние трябваше да се видим с някой от Хезбола в парламента. Не можахме, защото въпросното лице не се появи, но а, имах възможност да се видя с. А, политическото крило на Хезбола и, и се видях с тези хора и наистина а, това, което казаха, беше много интересно, защото а, Хезбола от една страна се опитва да се превърне а, в а, ключов елемент а, за района и за армията и а, генерал Ахун и това, което той прави е доста показателно, но от друга страна те говориха и за единството на Ливан. Те казаха нещо от типа на добре, даже да се караме, но в крайна сметка, ако е много важно да се, да се спрем на единството на Ливан ще го, ще го направим, ще се обединим а, под това мото. Няма сега да правим както а, а, Соломонското решение, дето е заповядал на майките да разрежат бебето на две. И а, мисля, че като цяло стана ясно, че не става въпрос за Асад, а по-скоро за стратегическото значение на Сирия и това е свързано с въпросните а, съседски войни, за които говорих. Юрек. Господин Юрек. Е, Dziękuję Panie Przewodniczący. To była e, bardzo e, istotna i ważna wizyta, za którą jesteśmy... E, Благодаря, господин председател. Трябва да ви кажа, че това посещение беше изключително интересно и сме изключително признателни на всички, които съдействаха за организирането. Имахме възможност да установим колко, какъв ужасен, какво ужасно положението в Сирия. И стигнахме до известен брой заключения и установихме, че конфликта в района, в този регион Разбира се, има хуманитарни изменения, изменения, но също и ще има и една сериозна геополитическа криза, която ще се отрази върху стотици милиони граждани. И това е нещо, върху което исках да привлека вашето внимание. В Ливан има толкова много младсинства, религиозни, има сунити, има християни, има шиити. Това е една страна. която не получава много помощи, както други, за решаването на проблема с бежанците. Йордания е изключително важна за нас страна и трябва да помогнем на тази страна да разреши проблема с кризата с бежанците. Това е безпредседентна криза. Това е нещо, което не може да си представим ние в Европа, но в същия, в същия момент, в, както в Ливан, 30% или една четвърт от населението се състои от бежанци. Ливан има още повече а, нужда от помощ и ако вземете под внимание вътрешната криза, и казва се, че не трябва да се отпускат чак толкова много помощи, но много по-трудно е зараждането на демократичен процес в такава страна, отколкото в монархичните страни. Това е не е достатъчно да се каже, че Йордания е просто една страна в преход и не е в наш интерес. Не всички бежанци ще се върнат в Иран или в Сирия, но ни се иска, колкото може повече от тях, да си заминат в родните страни, за да се установи повече стабилност в този регион, както беше през 70-те години в Ливия. Не искаме да има допълнителен приток на иммигранти в Европа. Затова помощ на терена за нас ще бъде нещо изключително важно. И трябва страните, които имат нужда от тази помощ, да я получат, както Ливан. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Някои колеги вече обхванаха някои аспекти. Има редица проблеми, както в Йордания, така и в Ливан, но категорично е нужна повече помощ в някои области, например образованието. Някои колеги вече казаха, че има доста загуби, не трябва да се допускат други загуби. Другото, което ме поразява, е възможността на тези бежанци да работят. Всъщност и двете страни предприемат наказателни мерки, които пречат на хората да опозотворяват уменията си. По-общ е въпросът за Сирия. Това, което се чува, че Асад е проблем – той много е допринесъл за влушаване на положението. Е, фактически ние не успяваме да се справим с самия Асад. А другият въпрос, който е свързан с неговата роля, е ролята на Хизбола, които помагат на Асад и застрашават деликатния баланс в Ливан, като е, създават риск от преливане на всички проблеми в Ливан. Да, наистина има война чрез е, едва ли не подставени лица, но трябва да видим каква роля да изиграем ние, за да намалим подозренията и трудностите на двете страни. Не само в Сирия, и в много други страни в региона се осъществява такава война чрез е, е, прикрити лица, чрез други субекти и това не допринася за е, решаване на проблемите между Саудитска Арабия, Турция и Катар също съществуват проблеми. Е, не се знае там кой на коя страна ще застане и въпросът е, е някои групи доколко могат да се ползват с доверие. Съществуват такива групи, които имат дълга история в региона, но малко им трябва, за да застанат на погрешната страна. Ако бъдат убедени, че войната е срещу исляма и срещу мисиоманите, всъщност това не е война срещу мисиоманите. Е, и трябва да внимаваме в отношенията си с тези групи. Друго нещо, което засегнаха някои колеги, са отношенията между Израел и Палестина – Това е съществена проблематика за Европейския парламент и от нея проистичат доста трудности. Ако не решим проблема с Палестина, много трудно ще намерим е, решение и много трудно ще преборим Алкайда в този район. Господин председател. Благодаря очевидно това, което казват хората е вярно, именно, че хората, които пътуват, имат много за разказване. Искаше ми се колегите да бъдат малко по-кратки, но нищо. Давам сега думата на господин Вайгъл. Благодаря. Искам само да подчертая, че е важно за нас да окажем подкрепа и да покажем подкрепа на демократичните държави, които страдат от този проблем с бежанците. Тези държави имат дългогодишна традиция на толерантност и приемли и съответно са готови да помогнат в случай на проблем, който идва някъде отвън. Но Ситуацията е следната. Агенцията на ООН за беженците преди се съсредоточаваше само в конкретни е, райони. Но сега, Сирия, примерно. Но сега проблем е много по-общ. И един от епицентровете на проблема, разбира се, е свързан с е, израелски-палестинският конфликт и отговорността и за двете страни да намерят решение. Чудя се, господин Брок, как вие приемате позицията на Йордания в момента по израелско-палестинския диалог, защото единственият фактор в района, който понякога успяваше да осъществи някаква комуникация и да и чието мнение биваше прието от двете страни е Йордания. А сега имам усещането, че Йордания като че ли е малко уморена и има много други проблеми, с които трябва да се борят с огромния брой бежанци от войната в Сирия. Но така иначе искам да чуя вашето становище, това, което вие сте чули от йорданските политици. Zu dem Punkt kann ich vielleicht schnell sagen. Благодаря. По този въпрос мога да кажа, че и в двете страни Въпросът с израелско-палестинския конфликт е поставен на едно от е, първите места в е, политическия дневен ред. И за двете държави е много важно да се намери решение и двете страни смятат, че този конфликт само по, сам по себе си предоставя възможност за аливи на различни екстремни групи. Ако бъде решен конфликта между Израел и Палестина, ще бъдат отнети на радикалните групировки много от аргументите, с които те набират бойци. Това е една позиция, която беше многократно изказана в Рамала и Бейрут и която исках да повторя. Сега господин Буштинаро има думата. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за информацията, която ни дадохте и за факта, че Европа наистина изразходва много средства за подпомагане на страната на беженците, но това се смята или за неефективна помощ, или тя просто остава невидима. Ще спомена само измерението на Либия, защото и вие, господин председател, го споменахте. Искам да предупредя всички нас за това, че положението в Либия не търпи отлагане. Миналата седмица 21 християни бяха обезглавени. Извън престъплението, което е безпредседентно, трябва да си дадем сметка за драматичното развитие в Ливия, коя, което може много лесно да се превърне от местен в регионален конфликт и той лесно да излезе от контрол. Бих приканил всички ви да се работи със службата за външни действия, за да се знае точно какво можем да направим. Нека знаем, че времето изтича. Какво можем да направим като част от международната общност, за да се поправи положението преди да се стигне до правителство, което да се превърне, да превърне страната в коридор за целия регион, да осъществи връзка с Боко Харам и да продължи да дестабилизира региона, при което кризата и трагедиите само ще растат. Затова смятам, че е важно да се работи с страни като Египет и някои други, за да се поправи положението и да се попречи на ИДИЛ да стане по-активен субект в този район. Благодаря ви. Gracias, señor presidente. Miren, eh, el problema de los refugiados es un problema... Благодаря. Въпросът за беженците е изключително важен въпрос, но всъщност ние трябва да вземем под внимание последствията. Трябва да бъдем солидарни и да не забравяме, че броя на беженците се е увеличава. Не не трябва да забравяме политическата страна на въпроса, не трябва да забравяме всичко, което създава това явление. Говорихме за война, за лица, за външни фактори. Никой не казва на хората да се бият срещу съседите си, например в Ирак, шиите, кюрдите, сюнитите. не са се, между тях не е имало конфликти, но всъщност външни интереси са тези, които са създали търканията между тях. Все пак е, войната в Сирия е последствие от е, някаква конспирация. Не трябва да се мисли това, не е така. И с това трябва да се справим, трябва да имаме политически критерии, не трябва да разглеждаме нещата е, по различен начин да си мислим, че войните всъщност идват поради някакви външни решения. Вече беше споменат израело-палестинския конфликт. Няма да бъде решен този конфликт, ако оставим някои неща да продължават да се развиват на терена. Някои неща, явления, които се противоречат на това, което е решено в световен мащаб. Това, което не може да си позволим е чрез анекс... анексионни практики да се а, завоеват територии. Това не, няма да спре. И това ще бъде края на Израел. Не може да се допусне това нещо. Европа от политическа гледна точка трябва да съществува. Ние трябва да бъдем истински участници. Не, разбира се, с а, военни средства ние разполагаме с економическата мощ и трябва да действаме по ефикасен начин в Средния изток, тъй като там като че ли не са чували и за нас. Не сме решителни в Средния изток. Ние имаме сериозни търговски отношения. Това е така с тези страни. Но трябва да продължим да играем нашата роля. Благодаря. Сега минаваме на следващата точка от дневния ред. Точка номер 4. Доклад е, относно годишния доклад е, на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката по сигурността. 130 са внесените е, изменения. Мисля, че успяхме през изминалите дни да е, намерим компромисни изменения, които да обединят внесените изменения в голямата им част. Някои от компромисите сега се раздават. Голямата част от тях обсъдихме на последната среща на докладчиците в Сянка и ако правилно си спомням, постигнахме доста голямо единомислие по въпросите. Искам още веднъж да кажа, че за някои от измените ще предложа да гласуваме против, не защото смятам, че те по същество са погрешни, а защото са твърде, е, навлизат твърде големи подробности. Преди такъв годишен доклад винаги съществува опасността, всеки да иска да внесе измерение по темата, която най-много го вълнува, но това не е целта на доклада. Затова ще в началото на разискванията ни се споразумяхме да е, нашия доклад, нашето, нашия доклад да бъде колкото може по-кратък. Ще ви помоля да се съобразите с това и може би някои вносителите на измененията, чието изменение не е отразено в компромиса, може да размисли дали държи неговото изменение непременно да бъде внесено. Е, мисля, че един такъв доклад ще има смисъл само от тогава, когато в него се оформят ясни послания, а не когато представлява просто компилация от най-различни мнения. Е, когато в политическите групи размишлявате върху това по кой изменение как да гласувате, имате много ви моля предвид е, това, което казвам. Много ви моля, вземете предвид това, че доклад трябва да има общо послание. Благодаря ви. Има ли желащи да се изкажат? Когато след малко бъ малко по-късно бъдат разпространени списъците за гласуване а, и компромисните изменения. А, трябва да знаете, че тази вече съм на разположение за обаждания и за двустранни разговори. Ще има също така още веднъж среща на докладчиците в Сянка. А, за да можем още веднъж да се договорим да се спързваме и апелирам към вашия разум, нека да запазим генералната линия на доклада. Благодаря ви. Има ли желащи да вземат думата? Няма? Добре. Минаваме на следващата точка от дневния ред.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 So, uh, Mr. Tanok. Така, господин Танок. Floor. Well, thank you. Uh, I've got to Mr. Благодаря. Благодаря, господин Брок. Да. Вие бяхте по-бърз от мене, казва председателят. Аз много бавно ви обявих. Благодаря ви. Аз вече се изказах на предишното заседание на Комисията по външните работи относно общия преглед на състоянието на преговорите с Черна гора. Мога да кажа на този етап, че успешно, т.е. аз успях е, да преговарям с помощта на служителите от комисията, всички докладчици в сянка от основните групи, около 20, да договоря около 20 компромисни изменения. Е, убеден съм, че те ще бъдат приети, защото бяха съгласувани с другите политически групи. И имахме 188 изменения в началото, но те бяха значително намалени като брой. И за това предполагам, че този доклад ще мине с голямо мнозинство, с малко спорове. Както обикновено Черна гора излъчва положителни новини с оглед напредъка в преговорите за присъединяване от 35-те преговорни глави вече са закрити 2, 16, т.е. 15 са открити с изключение, т.е. заедно с ключовите глави 23 и 24, една от които е правосъдната система. Борбата с корупцията, свободата на медиите са ключови въпроси, но всичко, по всичко личи, че правителството върви в правилна посока с реформите. И годишният доклад на комисията отчита това. Не мисля, че нашият доклад ще бъде проблемен. И много интересно ще ми бъде дали колегите имат да кажат нещо по конкретни изменения. Аз вече съм определил списъка на измененията, които ще подкрепя. Има и такива, които няма да подкрепя. Но ако колегите не са доволни от нещо, може би е добре да взема думата сега. Благодаря. Сега госпожа Долс. Тя е председател на интерпарламентарната група Европейския парламент Черна Горда. Благодаря ви. Извинявам се на господин Танък. В тази комисия се работи винаги по график, за разлика от други комисии. Е, и за това, за съжаление, изпуснах началото на неговата И Искам да благодаря за неговата работа по резолюцията за Черна гора. Като председател на Черна гора искам да кажа, че процесът на работа бе с приобщаване на всички заинтересовани и бе много продуктивен ние успяхме да се убедим в това, че Черна гора е решена да извърши реформите за приближаване към Европейския съюз, въпреки че има какво все още да се направи. Искам накратко, ако колегите ми позволят да се спра на две изменения. И двете са свързани с областта на основните права и за това са сърцевината на присъединителния процес. Първото е изменение 129. То призовава към укрепване на правата на лицата с увреждания. Един от основните проблеми на хората с увреждания в Черна гора е, че те нямат достъп до обществените сгради, които са от основно значение за способността им да функционират. Е, има някои е, доказателства за фарсове в празнуването на е, деня на хората с уврежданията в парламента е, миналата година. Активисти акцентираха върху това, че тези хора нямат достъп е, до основни сгради, дори за да присъстват на подобни чествания. Затова е редно и приоритетно да се осигури такъв достъп. Необходим е категоричен напредък. Второ, Изменение 75 призовава към укрепване на възможностите на омбудсмана във връзка с случаите на дискриминация. Е, това би трябвало да се включи в доклада. Видели сме е, колко важна е работата на омбудсмана за гражданите на Европейския съюз, но омбудсмана в Черна гора сега няма ресурсите за да работи по сериозни случаи. Затова институцията трябва да бъде укрепена е, има много активно гражданско общество в е, Черна гора, което подкрепя членството на страната в Европейския съюз и за това мисля, че те могат само да помогнат на институциите, които също се стремят към това Черна гора да стане следващата държава членка на Европейския съюз. Благодаря ви, че ми дадохте думата и благодаря на господин Танък, е, както е, вече го направих. Сега господин Пленкович. Благодаря. От името на господин Андрей Ковачев, който е докладчик Сянка по темата за Черна гора, искам да изразя благодарности към господин Тана, както и към другите докладчици Сянка, които работиха усърдно, за да постигнат консенсус по голям брой компромисни изменения. В крайна сметка, това бяха изменения в три основни е, области е, съдебна, управление и е, медии. Това са елементи от преговорите с Черна гора. 16 глави са отворени вече от преговорите по разширяването на Съюза и присъединяването. Ключовият елемент, според господин Ковачев, е прилагането на практика. Законодателство за Балканите вече е прието. Понякога процедурата е много динамична и има нужда да се гарантира солидно прилагане на практика на тези елементи. За цялостния успех на развитието на Черна гора трябва да имаме строго следване на въпросните економически и политически реформи. Господин Ковачев също смята, че а, установяване на една свободна среда за медиите трябва да бъде приоритет, защото това е част от едно независимо и успешно общество, което иска да се присъедини към а, Европейския съюз, където вече имаме тази независимост на медиите. Нещо друго важно е да се наблегне на сътрудничество между гражданското общество и властите и в заключение Черногора може да бъде един успех, ако се завърши политическия процес там. Господин а, Хамед, сега. Благодаря. Извинявайте и от а, нашия доклад, аз ще взема думата от а, името на нашия докладчик Сянка. Приветстваме господин Танок, оказваме му подкрепа за доклада. А, наистина благодарим за свършената работа в преговорите по компромисите също и в самия доклад и искаме също да подкрепим а, на включването на новите елементи по глава 23 и е също а, където се, се изразява а, тревогата за защитата на правата на ЛГБТ общността и също подкрепяме казано от колегата Доц. А, относно измененията на социалистите демократите, те са в същия дух, а именно да се продължат реформите и да се сроточим най-вече върху елементи като борба с а, а, социалното неравенство, с изключването на хората от обществото, както и с укриването на данъци и борбата с бедността, разбира се. И в това отношение, без съмнение, господин Танок покреп, ще покрепи нашите изменения 1, 5 и 6 за социалните политики. И а, за, в коментар бихме могли да кажем, че а, се надяваме и другите групи да ни подкрепят и а, в нашата група, имайки предвид гласуването утре, проблема, свързан с а, а, военни престъпления, а, е нещо много важно в тази държава. И Господин Паско, бихте ли, бихте ли а, призовали за малко тишина? Относно другите основни области и по-специално военните престъпления, а, ние подкрепяме действия за осигуряване на заслужени наказания спрямо престъпниците в това отношение и имаме няколко изменения в това отношение. По изменение 42 и казаното от господин Юнкер, съгласни сме с това изменение, начина по който е формулирано, но мисля, че бихме могли да имаме все пак някакъв дебат относно искането на Черна гора за членството, мисля, че не знам дали тук точно трябва да го разискваме, но бихме могли да помислим евентуално по гласуване по съвест. Просто може би не това е правилното място. Но така или иначе смятам, че имаме консенсус по доклада и го подкрепяме. Господин Джамбаски. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, euh, en premier lieu, je voudrais euh, féliciter. Je vais... Това, което ми прави впечатление, че предложените изменения и компромиси са съобразени с желанията на повечето групи. И в заключение, моето лично убеждение е, че Черна гора е една от държавите на Западните Балкани, която е най-близо до Европейския съюз по спазването на редица от основните критерии за членство в Европейския съюз. Така че с предложените компромиси и изменения докладът за прогреса на Черна гора, предложен господин Танок, се заслужава да бъде подкрепен. Благодаря за вниманието. Мач, мистер Радош, please. Господин Радош. Thank you, Mr. President. Uh, I, would like to commend... Uh, Благодаря, господин председател. Искам да отправя похвала към господин Танък за мащабния му подход. И за постигнатото широко споразумение. Но искам да подчертая едно – Uh, uh, Има в проекта един призив към Европейския съюз и към неговите държави членки, които са членове на НАТО, да ускорят присъединяването на Черна гора към НАТО. Много важно е цялото източно крайбрежие на Адриатическо море да се състои от членове на, на НАТО. Това е в интерес на европейската сигурност. Този текст е, е включен в е, част от компромисните изменения, но е, аз специално искам да обърна внимание на колегите на това изменение и да ги помоля да го подкрепят. То е изменение, с което се призовава държавите членки да бъде ускорено приемането на Черна гора в НАТО. Благодаря, господин Кукан. Благодаря, господин председател. Първо искам да подкрепя напълно позицията, заявена от докладчика сянка на е НП чрез господин Пленкович. Отправям поздравления към докладчика. Той по традиция е изготвил един добър доклад и разбира се, е, неговата работа бе улеснена от добрите резултати на Черна гора. Черна гора е явен лидер в региона, що се отнася до процеса на присъединяване към Европейския съюз. И аз смятам, че трябва да продължим да насърчаваме страната да върви все така положително. Е, страната трябва да бъде поздравена за привеждането в пълно съответствие на нейните параметри и политика с външната политика на Европейския съюз. Тя играе много важна роля и има добри контакти с всичките си съседи. Естествено, има някои висящи проблеми, които изискват е, внимание от наша страна и по-нататъчен труд от нашите черногорски партньори. Аз самият съм внесъл някои изменения. Смятам, че е важно да се разделят ясно държавна и партийна линия в това, което се прави в, Мон... в Черна гора. Второ, трябва да подкрепим ролята на парламента в целия процес на интеграция с Европейския съюз и освен това съм внесъл изменение за медийната свобода, която все още буди някои тревоги. Благодаря ви. Мистер Танок. Благодаря, господин Танък. Благодаря, господин Пашко. Накратко ще се спре на някои от въпросите. Госпожа Долз е, ще е, доволна да чуя, че двете споменати от нея изменения аз ще подкрепя с удоволствие. А, това, което каза господин Пренкович от името на господин Ковачев, а, е, бих казал съгласен съм. Да, изпълнението на мерките е от възлово значение, въпреки че понякога трябва да имаме предвид, че се нуждаем и от обективна оценка. По отношение изменение 156, засегнато от господин Хауит, мисля, че там цитатът не е много точен. Е, в преговорите е, има постигнат по-нататъчен напредък. Въпросът е малко партизански. Актив лейба маркет, активен пазар на труда и мерки за този пазар е малко социалистическа терминология, която ме изнервя. Аз е, по-скоро бих е, призовал да ми се каже какво точно е, са мерките за активния пазар на труда. Един британски консерватор не би е, подкрепил такива мерки, те пречат на процесите на свободния пазар. Господин Радош и бележката му за НАТО. Мисля, че и Ричард до някъде засегна този въпрос, макар и в малко по-скептичен план. Е, отговарям следното. Естествено, НАТО не е прия... свързан, но в смисъл е, е, процесът е, на присъединяване към НАТО не е пряко свързан с присъединяването към Европейския съюз. Албания вече е пълноправен член на НАТО. Обаче до някъде е, има връзка това, което се прави по линия на НАТО с е, дерегулирането от страна на правителството, с е, въвеждането на пазарни мерки, с свободата на медиите, с борбата с корупцията. Е, много се радвам да чуя, че господин Радош оказва подкрепа на тези изменения, които са свързани с НАТО, особено сега, като се има предвид какъв е моментът, как Русия се опитва да използва лостовете си и като се има предвид един голям съсед като Черна гора, какво значение има за сигурността на региона. Всъщност за възхвала на Черна гора само може да служи фактът, че страната изцяло подкрепи санкциите срещу Русия, наложени на е, Европейския съюз. Аз бих е, се радвал да подкрепя изменение 178 е, но може други групи да не го подкрепят. Много ви благодаря, господин Кукън. Господин Кукан е баща на словашката дипломация и аз бих се слушала винаги в неговото мнение. Едно изменение, което помня и знам, че трябва да се действа по него, е това за разделянето на партийните от държавните средства. Това е много важно. Мисля, че общо взето взех отношение към всички поставени въпроси. Благодаря. Okay. Uh, thank you very much, Mr. Tanak. Благодаря, господин е, Танок. Ние малко бързичко се сменяме на председателското място. Е, госпожа Луначек и Кастадо са искали думата и, те, са пристигнали малко по-късно. Мисля, че е така в духа на доброто сътрудничество и сега можем да им дадем думата, нали? Signor Castaldo, prego. Grazie. Castaldo. Io vado in ritardo, semplicemente non mi avete visto quando mi... sono... impressionato, Благодаря, господин председател. Аз е, не пристигнах в закъснение. Всъщност не ме видяхте, когато се записах на che non това, което che да кажа е, искам да благодаря на колегата Танер. Благодаря за чудесната работа, която е извършил по този доклад. Това е един доклад, който е много убедителен, а и други колеги го казаха. Черна гора е най-развития, най злита страна в от присъединяващите си много положително да се оценят стъпките, които са направени напред. И искам също да изразя положителната си оценка по отношение на изменение 11, което касае средствата за съдиите, полицията и други агенции, които правоприлагащи органи, които да могат да извършат по-добре своята работа, да приемат нови законови текстове срещу корупцията. Това ще бъде изключително положителен фактор. Ако, разбира се, се приложи ефикасно, но по ефикасен начин. Други компромиси, към които групата се присъединява, това е 19, 19 компромис за борба срещу климатичните изменения. Считаме, че е много важно да поканим Черна гора да участва в една такава трайна политика, да развива економически модели, които да опазват околната среда. Трябва да се държи сметка също и за новите енергии. Е, това може да бъде един добър пример, който да се изнася към другите страни и кандидати от е, тази зона. Благодаря, колега Касталдо. Much, Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми давате думата сега. Е, Изненадам се малко, че в 4 часа и 13 минути всички групи вече са говорили, след като дебата е започнал в 16 е, часа. Благодаря ви още веднъж за възможността. Е, благодаря много за добрия дух на на работата. Благодаря за добрия доклад. Въпреки това има четири изменения внесени от нашата група, които не се искат да разгледат отново и да подкрепите. Знам, че и други депутати ще се съгласят. Едното изменение е 42 в което ние критикуваме, както и мнозина колеги, председателя на Европейската комисия, който каза по време на предизборната кампания, че през следващите 5 години няма да има разширяване на Европейския съюз. Това със сигурност ще бъде така, но това не дава правилния сигнал. Това не окоръжава страните кандидатки е, и малко отслабва отговорността на Европейския съюз. Ако подкрепите това наше изменение, ще са ви много благодарна, защото той изразява това, което парламента като цяло, не само зелените, подкрепя. Е, следващото е, изменение е елемент 49 и също така изменение 116 относно е, достъпа на обществото до информацията. Е, мисля, че това са неща, за които се борим всички ни. Нека да го включат. Е, следващото измерение се отнася до биологичното разнообразие, околната среда. Е, Черна гора е страна, която е записала в Конституцията си, че е екологична държава, мисля, че трябва да отделим специално внимание на опазването на биоразнообразието. Искам да ви помоля да огледате и това наше изменение и да го подкрепите, ако е възможно. Благодаря, госпожа че господин Танък. Господин Касталдо не зададе някакви конкретни въпроси, а засегна въпросите за компромисите. Всяка година водим този разговор с госпожа Луначек, водим подобен дебат. Разбира се, вие имате право да напишете каквито искате изменения от името на вашата група. Ам, аз не мога да ги подкрепя от името на моята група. Другите, може би, ще бъдат на друго мнение, но всеки член на Европейския парламент може да гласува така, както каже неговата политическа група. Аз съм съгласен с това, което каза господин Юнкер. Не беше добра но от друга страна идеите за по-нататъчно разширяване насърчават е, евроскептиците. Но тъй като ние не очакваме Черна гора да стане член на Европейския съюз през следващите 5 години, няма смисъл да внасяме такова изменение. И сега, относно изменението, което се отнася до околната среда, ние споменаваме тук енергийните проекти и проектите за водно-електрически централи. Вие имате напълно основателни опаснения за околната околната среда, но е, е суверенно право на Черна гора да взима решения по тези въпроси. Те могат да, да вземат решение какъв да бъде техния енергиен е, микс. Е, е, ние единствено можем да видим дали за бъдеще това ще бъде в съответствие с европейското законодателство. Черна гора се самообявила за екологична държава, но какво означава това? Тяхно суверенно право е да определят. Thank you very much, Mr. obviously. Благодаря, господин Танък. Да, наистина. А, всичко ще зависи от случващото се през следващите пет години. Това засяга не само Черна гора, но и всички тайни държави от района. И разбира се, ние ще следим напредъка и ще подпомагаме държавите в този специфичен процес. С това приключваме доклада за напредъка на Черногора за 2014. Благодаря на докладчика и на докладчите в сянка. За 2014 напредку в Македония. И сега да преминем към доклада за 2014 година за напредъка на бивша Югославска република Македония. Това е Вейгъл, който е докладчик. Както знаете всички, тази държава скоро изпадна в ситуация, където и политическата стабилност беше поставена под въпрос, поради известен брой нарушения, които са свързани с послушвания и така нататък. Климата се развали в тази страна и трябва да вземем необходимите мерки, за да запазим все пак е, посоката на тази държава към Европейския съюз. Ето, е, ето защо се обръщаме към всичките заинтересовани лица и агенции да се е, да започнат един конструктивен диалог, като определят приоритетите на Македония и да се постави ударението към реформите и пътя, който ще доведе до Европейския съюз. Колегата Вайгъл и докладчиците в Сянка Получиха 296 е, е, предложения за е, изменения. Само 6 компромиса бяха постигнати по много важни въпроси, както името на Македония и други някои въпроси, започването на преговорите за присъединяване и, или пък влушаването на ситуацията гражданското общество, свободата на медиите, външната политика и така нататък. Така че това са вече няколко години, независимо от препоръките на комисията, бившата Югославска република Македония е започнала преговорите и те естествено не са особено доволни от тази ситуация, така че ще дам на думата на господин Вайкъл, нашия колега, за повече подробности. си... Благодаря, господин председател. Вие всъщност казвате всичко, което аз имах намерение да изложа. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и колегите от комисията, които, тази комисия, които извършиха на доста сложна работа. Проблемите, които съществуват в Македония, са доста сложни и затова искам да благодаря на всички, които участваха с предложения за изменения за подобряването на текста. Искам да благодаря също и на секретарията и всички служби, които ни помогнаха в това начинание, за да може да изготвим тези 16 компромисни предложения, които отразяват доколкото е възможно най-добре общата ни позиция. Поредица, разбира се, въпроси, които са много важни. Когато сме изправени пред толкова голям брой изменения, просто не е възможно всичко да включим. Разбира се, но аз оставам открит за всякакви предложения, които може да имате днес или до изтичането на предвидения срок. Трябва да кажа, че този доклад относно напредъка както и нашите реакции на този напредък и ситуацията, са изключително важни. В този смисъл, че става дума да се осигури известна приемственост в този процес на разширяване на Европейския съюз. Вече няколко години нещата са до известна степен готови за започване на преговори за присъединяване, нещо, което се отразява и в известен брой от позициите, но поради един въпрос, например, свързан с конфликта с Гърция по отношение на името на тази република, нещата са все още в задване на улица. Може би няма да бъде никой изненадан, ако чуе, че това, че трябва да се започнат тези преговори. Това е един въпрос, който не трябва да ни пречи да решаваме известен брой от съществуващите проблеми. Независимо от това, последствията от тази блокирана ситуация, разбира се, са отрицателни. Те водят до економическо е, липса на економическо развитие и много лош политически климат. Следователно, ние предлагаме преговорите да започнат и успоредно с това да се заемем сериозно да решим някои недоразумения, и потенциални проблеми в отношенията, в тези двустранни отношения. Както знаете, някои лица са изправени пред политически е, проблеми, има криза с доверието. Някои от основните политически е, лица бойкотират просто работата на парламента и бяха отправени много сериозни обвинения от а, двете страни. В разправе в парламенту. Зато се ми зди bistveno, да туди та iz И мисля, че е много важно и парламента да се обърне към, да призове всички, всички, които са заинтересовани, за да продължат работата на парламента. Трябва да признаем също и значимостта на най-сериозните проблеми, които в момента съществуват в е, бившата република Македония трябва да играем ролята на посредник, дали това ще бъде Европейския парламент или някоя друга инстанция, но това е варианта, който трябва да имаме предвид. Блокираната ситуация води също и до влушаване на междуетническите отношения. Това, разбира се, се отразява отрицателно върху климата на, в бизнеса и други сфери, така че мисля, че трябва да помогнем на Македония да се освободи от част от това бреме, което носи на плещите си. Разрешете ми да кажа съвсем ясно, че тази страна твърде дълго време беше дискриминирана по много сериозен начин. Това не означава, че политическите лица в самата Македония не носят част от отговорността за тази ситуация. Но докладът за напредъка говори също за свободата на пресата, където се изразяват някои известен натиск върху медиите, известни изкривявания се получават също така и в е, областта на правосъдието, което по някой път е малко селективна, е, често има проблеми свързани с е, младсинствата. Това са неща, които са подчертани в доклада. Всички тези елементи са включени в този доклад, както и една декларация, според която бившата Югославска република Македония е, е постигнала големи економически успехи, успехи в областта на регионалното сътрудничество, за заедността. И именно с това искам да приключа своите забележки. Аз разбира се съм отворен, открит за вашите препоръки в това отношение. Благодаря. Сега давам думата на колегата Петерле, Ле, който ръководи делегацията на Европейския парламент за отношенията с бившата Югославска република Македония, след това на колегата за преда за ЕНАП. Благодаря, господин председател. Аз искам да се изкажа в подкрепа на господин Вайвел и становището, което е е, представено пред нас, мисля, че това е, е изходната точка. Тоест, становището на Европейската комисия, според която тази страна е изпълнила критериите, за да може да започнат този процес за присъединяване. Бяха разсеяни някои недоразумения и по този начин се ускори този процес на присъединяване. Мисля, че това е изключително важно. И фактът, че поставихме някои въпроси в съответния контекст, мисля, че това е много положително. Тук не става дума да ръкопляскаме след ръце, но все пак това отразява все пак е, европейския дух. Други въпроси трябва да бъдат разгледани в светлината на общ интерес. И съм сигурен, че започването на тези преговори ще ни позволи да се умеем по-добре да повлияе върху този процес, което също да ни е, позволи да се измъкнем от е, малко блокираната ситуация в момента. Според заключенията някои е, въпроси остават малко изостанали, но смятаме, че има известни политически напрежения в вътрешен план. Ние носим политическа отговорност в Европейския парламент. Важно е да се опитаме именно да успеем да постигнем някакви решения за излизане от тази ситуация. Разрешете ми също да ви кажа и следните неща тъй като госпожа Макавил, нашия докладчик, всяка не е тук, господин Преда ме помоли да израза неговото становище от негово име. Нашата група е доволна от този доклад. Доволни сме от 16-те предложени компромисни решения, които подкрепяме. Считаме, че измененията са израз на един добър баланс Считаме, че това отговаря също и на нашите политически виждания. Разбира се, тази политическа посока не беше постигната лесно, но се опи... направихме всичко възможно да изслушаме нашите български и гръцки колеги, които ни помолиха да бъдем категорични, когато се изразяваме относно тези двустранни отношения. И едновременно с това като направим необходимото да избегнем да създаваме допълнителни пречки и да спираме допълнително преговорите. Докладът е, беше предмет на предложения от страна на господин Предан, госпожа Макавил, на известни изменения и ми се струва, че отношенията между правителството и опозицията това беше една част от текста, която беше добре изготвена. Така, освен това, трябва да решихме някои стратегически проблеми. Благодаря. Господин Хавот има думата. Um, Благодаря, господин председател. Приветствам доклада. Аз също се радвах да бъда докладчик миналата година и също а, мисля, че проведох няколко много успешни посещения и също така искам да подкрепя а, наследника ми в това отношение и смятам, че компромисите са добри. Имаше а, много общи позиции, но така или иначе формулировката беше много успешна, формулировката, която направихте. И смятам, че имахме много ползотворни дискусии, например за конституционалните промени и имаше също така и консенсус с различни други политически групи по някои много тежки параграфи, например за свободата на медиите и на изказа, но също така няма нищо по а, проблемите на ЛГБТ общността. Понякога е тъжно, че нищо не се казва и, и за тях. А, ще се радвам да видя нещо включено. А, относно чуждестранната политика, като цяло сме съгласни, но с написаното, но а, като че ли малко се а, приравняваме с позицията на Скопие. И смятам, че така иначе гласуването няма да бъде лесно. В Скопие всички ние мислихме за това, кой е правилният отговор. Някои нищо не казаха, разбирам ги, но мисля, че ние сме отговорни като парламент и се радвам да видя тук това, което е написано от докладчика и нека да не забравяме, че и двете големи политически групи в Скопие наблегнаха на значението на политическия диалог и господин Вайгъл каза, че ще продължим в същата насока. От госпожа Маковей също а, имахме подобна позиция. Така или иначе, аз подкрепям неговият уравновесен начин а, в текста. И една последна забележка. Има разделно гласувано по параграф 164 и ние искахме едно допълнително изменение – но нямаше консенсус по компромиса. Нашата група искаше промяна в дефинициите за брак. но като че ли нямаше подкрепа за този текст и бих желал нещата да са по-добри, не само в Скопие, но и тук. Относно нашето поведение, нашето, нашата позиция за тази държава и евентуалното и присъединяване. Мисля, че трябва да сложим една рамка, и да видим как ще еволюира страната за следващите 5 е, години. Така иначе ще подкрепим доклада в пленарна зала. Благодаря, господин е, Хелит. Не сме забравили, че вие бяхте предишният докладчик. А сега Чарлз Танок. Uh, Благодаря, господин Пленкович. Съвсем накратко, нека да поздравя новият докладчик, господин Вегел. Много, много добър доклад, така както каза Ричард Хелвит, който е експерт в района. Аз съм бил няколко пъти в Виша Югославска република Македония и съм следял процеса. Вече от 9 години държавата е кандидат за присъединяване към Европейския съюз, но тъй като все още не са разрешени много въпроси, нещата не напредват. И ще се радваме да продължим преговорите по някои от главите. Има 16 компромисни изменения и е, нашата група ги подкрепя. Те покриват основните ключови области, свързани с политическата стабилност, парламентарния процес, свободата на медиите, е, споразумението в Охрид и така нататък. Но така или иначе Македония се опитва много, много усилено, като се има предвид статуса на държавата и задънената улица, в която се намира в момента, да преодолее своите трудности и вече има някакъв економически напредък, но ние подкрепяме компромисните изменения, както вече казах, и е, нашата група счита, че дефиницията за брак е вътрешен проблем, а не е наша компетенция, нито пък е част от европейското право. Благодаря, господин Танок. А сега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 казахте, че е, е имало развитие в обратна посока по много въпроси в Македония, например свободата на мнението, правовата държава е, и така нататък, което доведе до там, че не са изпълнени критериите от Копенхаген. Виж Югославска република Македония се предвижи назад, в обратна посока по много важни въпроси, например добросъседството. Ето защо комисията, не разбирам защо комисията всички вие казвате, че страната е постигнала напредък през последната година и трябва да възобнови преговорите за присъединяване. Искам да попитам на кого служи тази институционна акробатика? На кого? Защо трябва да се подновяват преговорите за присъединяване и какво ще стане, ако това не стане. Мисля, че когато един кандидат, е, една страна кандидатка покаже лошо изпълнение на е, критериите, е, за всички е ясно, че напредък няма. Знаете, че няма решение на проблемите, но въпреки всичко а, искате да правите някакви излишни скокове а, и да помагате на Македония да постига напредък в преговорите за присъединяване. В компромис 2 се призовава съвета да посочи дата за подновяване на преговорите и тук в текста пише, че това трябва да стане незабавно, за да не се изгуби динамиката и да не се спре процеса на реформите. Уважаеми колеги, тук се дава политическа отстъпка. А, мери се с два аршина заради интересите и стратегиите на някои държави по този начин просто се пренебрегват демократичните принципи. Това подкопава доверието в Европейския съюз. Освен това, искам да подчертая и за мен е важно всички да го разберат, че Спорът за името не е двустранен спор между Гърция и бивша Югославска република Македония, както се опитват да го изкарат някой, както е записано в компромис 4 компромис 2. Това е една тема, от международно значение, което продължава да не е изяснена. По тази тема трябва да продължи да се работи под егидата на ООН. Освен това се влушиха съседските отношения във връзка с този спор за името. Вице-президентът, беше външен министр, каза в моето село в Гърция на а, Олим, показа а, на знамето Слънцето на Евгина, това беше акт, който се отрази зле на двустранните отношения. Затова аз не разбирам защо комисията и съвета. Аз разбирам защо съвета и комисията непрекъснато подчертават, че съседските отношения са много важни. Но не разбирам защо а, спора за името не се води по тегидата на ООН. Смятам, че възобновяването на преговорите няма да се отрази добре на положението в страната. Поли... Ако възобновим преговорите, ще позволим на политическия елит на Македония да продължи да подкопава принципите на международното право и добрите отношения между съседните държави. Благодаря. Колегата Месарош има думата. Извинявам се, че не бях тук за изложението на оратора, но просто бях на друго заседание, където трябваше да постигаме компромиси. Първо искам да кажа, че сесията за постигане на компромиси беше не само интересна, но и много резултатна в крайна сметка. Поздравявам докладчика за това, че е, бе постигнат този общо взето изгладен компромисен текст. Единственото, на което искам да ви обърна внимание, е, че нито в е, резолюцията, нито в компромисите се визира фактът, че политическото положение в Македония е доста нестабилно и това може да се окаже фактор за отлагане на самата резолюция. Очевидно, при сегашното състояние на нещата е добре да приемем компромисния текст, защото той е разумен. Благодаря, господин Найсарош. Благодаря ви особено за това, че толкова добре използвахте времето, с което разполагахте. Моля всички да се придържат към две минутен срок за изказването, така че докладчикът господин Вайгъл да може да приключи до 5 часа. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Просто искам да приветствам, да поздравя колегите Иво Вайнол. Той е свършил чудесна работа и заигра много важна дипломатическа роля. Всъщност беше постигнат добър компромис. И отново постави в центъра въпроса с, с отношенията, които бяха повдигнати няколко пъти, двустранните отношения, въпроса с наименованието на бившата Югославска република Македония е, беше оточнено и в е, компромис е, номер 4, което аз подкрепям и за което ще гласувам. Мисля, че е много важно да известна степен да се започнат преговорите и успоредно с това, което е необходимо е да се опитаме да решим този въпрос двустранно и колкото може по-скоро. За да не бъде това едни поредното препятствие и претекст да не напредваме. Ситуацията действително е много сложна. Не забравяме какво стана. както когато ставаше дума за изброяването на гласовете, както стана дума и за обвиненията, които бяха хвърлени за надзора, подслушванията на телефоните на населението, които бяха въпроси свързани с премиера, но това но искам да си изкажа за 13 и 14 изменения за свободата на пресата. Това са предложения, които са добре направени. 13-то, а 14-то, което касае тази нужда да бъде установен един по един климат на толерантност по отношение на ЛГБТ общността и ромската общност мисля, че това са добри решения. Благодаря. Грация, колега Касталдо. Е, Благодаря, господин Касталдо. Сега думата има колегата от ТНП. Благодаря, господин председател. Първо една молба към вас. Ви, вие говорите в качеството на председател на комисията, за това искам да ви помоля да използвате коректното наименование на държавата не Македония, бивша Югославска република Македония. За Гърция обида, когато наричате Македония Македония. Разногласията относно името на страната се използва а, е, като о, претекст. Ние знаем, че това не е истинска пречка за възобновяване на преговорите. Истинската причина е, както вие казахте, че тази държава не изпълнява критериите от Копенхаген. Тук става дума за едно много голямо лицемерие. А, не може да казвате, че Гърция пречи на възобновяването на преговорите. Използването на името Македония е е историческа обида. Това е претенция на Македония спрямо Гърция. в Македония се казва южната част на македонския народ живее в Гърция и следователно трябва да бъде освободен. А, така че трябва да упражняваме натиск върху бивша Югославска република а, Македония. Този проблем е международен. Ако вашата страна имаше същия проблем, как, какъвто има Гърция, също нямаше да е готова да прави отстъпки, да прави компромиси. Това е истината. Всичко останало е лицемерие. Hvala kolega Epideos. Hrvatska priznaje Makedoniju kao Republiku Makedoniju po svojim ustavnim imenom. Ja... Hrvatska признава а, Македония като такава и аз като европейски депутат имам право да я наричам така, както я признаваме. Господин Кефалони сега. Θέλω και εγώ να προσθέσω τη δική μου φωνή με τις διαπιστώσεις οι οποίες έχουν γίνει από την... Аз искам да се присъединя към това, което се каза за доклада на комисията. Към това, което се казва от ОССЕ и от парламентарната комисия за сътрудничество с Македония. Македония не е постигнала напредък през последните 12 месеца, а напротив, предвижила се в обратна посока, както по отношение на економическите критерии, така и по отношение на името. Комисията също така отбелязва, че по отношение свободата на мнението и свободата на медиите също се наблюдава движение назад също и е по отношение на правосъдието. ОССЕ е, отбелязва, че е, все повече се политизират демократичните институции, че средствата за масово осведомяване се контролират и вие много добре знаете, че водача на опозицията, господин Зайфе, загуби изборите. Той все още не се е върнал в парламента и неодавна той обяви, че е, има намерение да създаде парламент в сянка и правителство в сянка. Сега е, няколко думи за добросъседските отношения. Виж Югославска република Македония и Скопия имат териториални претенции към съседните държави. Непрекъснато се говори за Велика Македония, правят се провокации срещу е, Гърция и България. Така че при тези обстоятелства Македония не е готова да се присъедини и изобщо да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз. Ние ще подкрепим някои от общите изменения, но имам една молба към докладчика. Става дума за изменение пето. трябва да заличите Македония, където става думата за инициативата. Моля, премахнете думата Македония. Thank you very much, Mr. Kefaloyanis. Now I give the floor to our... Благодаря. А сега давам думата на колегата господин Жамбаски. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, безспорно е свършено много работа по това предложение за доклад. В някои от компромисите виждам неща, които и аз и моята група сме предлагали, като например компромис 8, компромис 11, но все пак беше възможно в тези компромиси да бъдат по-ясно изброени проблемите. Защото предложенията, които сме направили, засягат не исторически спорове и не спорове назад във времето и в миналото и в историята, а засягат най-вече сегашното състояние с човешките права в нашата западна съседка – Говорим за държавно протектирана реч на омразата, говорим за ам, организирано настроение срещу части на обществото, за невъзможността на една част от обществото да използва родния си език и така нататък, и така нататък, и така нататък. Тези неща може да бъдат изброени, защото от замитането им под килима никой няма да има полза, защото няма да бъдат решени. В тази връзка бих си позволил да препоръчам на докладчика, уважаемият мен колега Вайгъл, да по отношение на компромис 4, когато става дума за двустранните отношения с България, ако е възможно да бъдат изведени така, както са били в предишните доклади, в отделна глава, в отделна част. Това беше моето изменение номер 140. Това би било по-ясно изказване на въпросите, би било по-полезно за всички. Благодаря за вниманието. Hvala lijepa. E,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 на резолюцията, която подканва към възобновяване на преговорите, защото Македония изцяло заслужава това. Резолюцията казва, че има някои слабости, ние сме ги идентифицирали, те трябва да бъдат преодоляни, Аз също съм предложила някои изменения, но искам да похваля Македония. За това, че тя е сред най-добрите страни кандидатки сред останалите, с най економически растеж от 3,8%. Искам също така да подчертая усилията на македонските власти да а, работя за подкрепа на ценностите, като семейството и човешкия живот. Що се отнася до спора с Гърция за името, а, Македония а, започна открит процес на преговори преди 9 години. В момента се е, поставя под заплаха европейския път на Македония. Ние призоваваме да се използват най-добрите практики, например от процеса на преговори с Харватия и да намерим възможно най-бързо решение, което да ни позволи да подновим преговорите за присъединяване. Благодаря, господин Спираки. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα το οποίο βλέπουμε... Благодаря, господин председател. Е, резолюцията, която разглеждаме в Комисията по външни работи и в която става дума за отношенията с Македония, е изтъкана от недоразумение. Е, очертават се сиви зони, определят се, е, споменават се нарушения. Знаем, че има много критерия, които трябва да се изпълнят за присъединяване. Така, например, в Македония не се зачитат човешките права, не се зачитат правата на бълцинствата и етническите групи. Когато става дума за етноса на албанците и други славянско говорящи е, мълцинства, знаем, че има проблеми. И има проблеми с медиите, проблемите с независимостта на съдебната система и това са само някои от проблемите. Какви са лостовете, с които Европейския съюз може да упражни внимание? Какви ще бъдат тези лостове, ако дадем зелена светлина за възобновяване на преговорите? И тъй като не намираме отговор на този въпрос в резолюцията, питам какво, какво правим с държавите, които не зачитат принципите на демокрацията. Бивша Югославска република Македония има статус, статут на страна кандидатка а, и това, че не се водят преговори, има свои причини. От 2008 година се води спор за името а, с Гърция. От 2008 година опозицията. на Гърция е, е, е една и съща. Ние предложихме е, име и чакаме отговор, който не идва. И последното, което, което искам да ви припомня и да припомня на докладчика, е това, че официалното им име е Бивша Югославска република Македония и тази държава подписва с това име договора с Европейския съюз, договора с който получава статут на страна кандидатка. Искам да се съобразите с това. Е Thank you. Thank you, Maybe... Благодаря, колеги. Последният оратор е господин Кокън. Първо, по отношение на вътрешното политическо положение в страната, което бе белязано от драматични обрати през последните седмици, и второ, за бъдещето развитие на ситуацията ще се изкажа. Отдавна следя развитието на страната, ние подкрепяме нейните проевропейски амбиции. За това съм доста притеснен от политическата ситуация напоследък. Първо, много жалко е, че е, политическият е, застой без изходица доведоха до такава голяма конфронтация между ръководна партия и опозиция. Това застрашава демократичната основа на живота в страната и лишава гражданите от доверието им в политиката. Освен това, събитията показват и е, недостатъците на контролните механизми в политическия процес. Няма нужда дори да се казва, че това, което се случва, трябва да бъде разследвано от независимо сформирани органи. Политиците трябва да действат отговорно и аз искам да ги призова да се въздържат от прибягване към крайни мерки. Що се отнася до днешната дискусия, Почитаемите колеги от Гърция казват, че страната не отговаря на критериите от Копенхаген. Искам да им припомня, и то смирено, че тази резолюция се изготвя на основната на доклада за постигнатия напредък, изготвен и обнародван от Европейската комисия. Не за пръв път Европейската комисия заявява, че една страна отговаря на критериите от Копенхаген, поради което се препоръчва започването на преговори за присъединяване с нея. Аз смятам, че ние като парламент трябва да подкрепим тази позиция на комисията. Благодаря, Едуард. Преди да дам думата за окончателно обобщение на докладчик господин Вайгел, искам да дам думата на комисията – Наистина това е много трънливо досие и аз силно се надявам, че отговорният комисар ще може в края на петгодишния си мандат да отчете много по-големи успехи в преговорния процес, отколкото до сега. Господин Мордю, ако правилно съм разбрал името, казва председателят. Да, миналия вторник комисарят посети за пръв път Маседо... Е, Бивша република, Югославска република Македония. Той е, изрази безпокойството на Европейския съюз и призова всички политически партии да участват в конструктивен диалог с парламента, заедно с участието на всички граждани. Той също припомни подкрепата, показана от е, нашите институции, в частност нашия парламент, и посещението на депутати в Албания с цел възстановяването на диалога с парламента. В момента се очакват реакциите в бивша Югославска република Македония на предложението, което направи нашия комисар. Ще ви държим в течение на отговора, който ще получим. Комисарят Хан също така припомни на всичките събеседници, с които се срещна, че върховенството на закона, основните права и свободата на медиите са сърцевината на присъединяването към Европейския съюз. И отрази някои от безпокойствата, които тук сподели днес господин Кукан. Той изрази голяма тревога за съобщенията за подслушване и проследяване на хиляди граждани. Той призова към надлежно разследване, като същевременно но призова, ако има разследване, то да се извършва при пълна безпристрастност, презумпция за невиновност, прозрачност, разделяне на властите и съдебна независимост. Въпреки някои от трудностите, на които сме свидетели, искам да приключа краткото си изказване, като подчертая, че е, според комисията наистина е важно да подкрепим и по-нататък страната в нейния европейски път. Това, ако ми позволите да отговоря на някои от почитаемите депутати днес след обед, е, означава, че няма да снижаваме стандартите, но за шести път комисията казва, че е, бивша Югославска република Македония отговаря на критериите и че би трябвало да започнат преговори. Аз смятам, че без ясна перспектива за присъединяване има сериозен риск от връщане назад. И това е до някъде обяснение за част от това, на което сме свидетели през последните 12 месеца. Една ясна перспектива за присъединяване много може да помогне като лост за по-нататъчния напредък на страната. Благодаря. Благодаря, господин Молджио. Давам думата на господин Вайгъл, нашия докладчик за окончателно обобщение. Хвала лепа усем, ки сте соделовали. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Тази дискусия каза доброто желание на всички. Е, и е, благодаря по-специално на всички тези, които не изпаднаха в капана на полемиката. Дискусията протече в положителен парламентарен контекст. Мисля, че бяха изразени пожелания относно взаимното уважение и добри, добросъседските отношения. Сигурен съм, че това е една страна, която е открита и се проявява разбиране към всички. Така че сега е момента да кажем какво са нашите очаквания относно солидарността по повод Бирма, проявихме солидарност и с други държави, когато бяха тежки времена, така че трябва да бъдем солидарни също и с Гърция. И мисля, че ние го правим. Всички ние искаме да видим нещата в Гърция да се развият положително. Много е важно да се разбираме добре и да градим Европа, на основите на политика на добросъседство и на взаимно разбирателство, това е наистина една от темите за критика в този доклад. Ние сме критични към всички аспекти, които касаят бившата Югославска република Македония, които са свързани с неспазването, примерно, на правилата на правовата държава. И разчитам на вашата подкрепа. Бих искал да поставя ударението върху някои специфични предложения. Имаше голям брой изменения. Доколкото е възможно, естествено ще се опитаме да подобрим този текст, но при всички положения смятам, че днешната дискусия показва, че този доклад ще бъде наистина подкрепен. Благодаря. Председателя, благодаря. Аз подкрепям напълно вашия градивен подход относно Македония и откриването на преговори и решаването на въпроса, по-специално що се отнася до наименованието на държавата. И така смятам, че Благодаря. Сега да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е процеса на европейска интеграция на Косово. Това е втория обмен относно проекта доклада, който беше подготвен от госпожа Луначек. Тя е тук. През 2014 беше доста трудно. Имаше политически блокаж, които последваха юнските избори и това се отрази в целият процес. Но след като се беше образувано правителството и а, парламента през декември миналата година, вече нещата се развиха положително. 19 на 9 февруари започна диалога в и, но все пак остават още доста много въпроси, които трябва да бъдат решени. Това беше подчертано в доклада и в предложените изменения. 212 изменения бяха внесени от депутатите, между които 15 компромисни е, предложения, които и сега давам думата на госпожа Лунажек, госпожа Луначек. Благодаря. Нека да благодаря на първо на всички докладчици в Сянка за доброто сътрудничество, особено на новите, е, които, с които за първи път работя. Много благодаря за сътрудничеството с тях. Успяхме да постигнем много компромиси и включихме максимално голям брой изменения на колеги от различни групи, от различния политически спектър, което също ни показва, че можем да се сътрудничим дори и по темата Косово. Знам, че не, преди. Ще се върна на нещо друго, казва ораторката. Ще се спра на нещо а, относно превода. По време на работата ни по темата установихме, че преводът, писменият превод на две места беше а, неправилен спрямо оригиналният вариант на английски. В първия параграф, където се говори на английски welcoming и 6 месеца, а, нещо, което позволява създаването на, на конституция. На френски преводът, сега го превеждам от френски на английски, приветстваме конституирането на парламента. Тоест, това е различно. И вторият проблем в изменение 51 на Нилсен а, не знам дали е шведски в оригинал, или, но на английски се казва although emphasizes, а трябва да се казва also emphasized. Моля ви, проверете това с писмените преводачи, защото а, изречението е съвсем различно. Една дума променя цялото изречение. И а, съответно се променят а, всички други а, езикови версии. Та, нека да се върна сега на съдържанието. А, казах, че оценявам сътрудничество с докладчиците в Сянка и искам също така да кажа, че за Косово, както всички знаем, тук имаме е, депутати в тази комисия също, които не подкрепят а, а, позицията на парламента, на мнозинството в парламента в миналото. А, ние подкрепяме независимостта на Косово и че това е независима държава. А, а, така че имахме много изменения от всички членове, които, от многото членове, които не подкрепят тази позиция и не искат да се говори за правителство, за държава и така нататък, или пък да се включва а, резолюцията на ОНЕ 1244. разбира се, на тези изменения не мога да отговоря, не мога да ги включа. Това са изменения, които са на много различна позиция и не мога да намеря компромис по тях. Базирам се също така не само на собствената си позиция, но и на това, което парламентът е решил в миналото, от момента в който имахме първия доклад. А, така че ще сега няма да искаме от тези, които не признават, да признаят, но това е положението. И сега по самият въпрос, ние успяхме да постигнем компромис и миналата година вече имаше различни проблеми, по които се дискутираше, но също имаше и критики за това, че през следните 6 месеца нямаше напреда. И през февруари а, имахме известен напредък, а, но така или иначе ситуацията в Косово има нужда от още работа, но има също нужда и от много работа тук, в Европейския съюз. Разбира се, в Косово има масова корупция, организирана престъпност, економическата ситуация не е добра, но също искаме от Европейския съюз да напредне с споразумението за асоцииране а, и стабилизиране и също да а, признае, че а, се създават допълнителни проблеми за гражданите на Косово. Не само тези, които а, имаме всеки ден, но също така и, а, например, свързани с социалния живот. Например, Евровизията. Много млади хора искаха да участват, а, а те не, не можаха да участват, защото Косово не беше призната като такава държава. Или пък спорт. ФИФА, примерно, позволява на екипа на Косово да играе приятелски мачове, но не и официални мачове. Така че Косово е изключено. И също това се дължи на факта, че Косово е единствената държава в района, където гражданите не могат да а, пътуват свободно за 3 месеца в Европейския съюз, а имат. А, именно за това а, поискахме правителство на Косово да реши а, и, и да направи съответните стъпки по четирите, те а, правни пакета, за които вече имаме споразумение, и да ги приключи, за да може гражданите на Косово да могат да пътуват свободно в Европейския съюз. Аз лично смятам, че ако имаме освобождаване от визите, няма да видим наплив от косовски граждани, напускащи държавата. Те просто ще си пътуват, ще се връщат така, както и всички останали граждани от района. И от никъде в района не сме имали масова иммиграция след освобождаването от визи. Така че трябва да помислим също и по този въпрос, а и да а, видим за тези а, слухове за корупция вътре в Еолекс и смятам като цяло, че има много работа, която е свършена вътре вече в Косово и а, че Еолекс ще може да си продължи своята работа. Имаше също и друг проблем, свързан с незаконната миграция, с гражданите на Косово през миналите два месеца, които се опитват чрез Сърбия, Унгария да стигнат до ам, Германия и до други държави, да искат обежище. Утре искам да кажа а, на колегата, МакАлистър ще ви отговоря а, след като приключа сега, ние ще говоря с вас и по доклада за Сърбия, защото смятам, че и сръбските и косовските власти трябва да се сътрудничат, да премахнат тези престъпни мрежи, които трафикират хора към Европейския съюз. Но ще, ви, ще говоря с вас утре. Относно човешките права и правата на мълценствата, виждаме някакъв напредък относно правата на някои етнически мълценства, особено косовските сърби, но също искаме от косовските сърби да работят наистина с косовските институции, а не да остават настрани, да се държат затворено. А също а, вземаме предвид и ромското население, както и други малцинства. Също установяваме напредък по ЛГБТ правата, нещо, което отбелязахме миналата година относно чове... жен... правата на жените. Из измежду 21 министри в правителството няма ни една жена. Отбелязваме си го това и смятам, че в парламента наистина за в бъдеще ще има квоти, за да има и жени. И последната ми забележка. Искам да се обърна към някои от колегите. Някои от измененията ви просто не са особено ясни за мен. Не мога да ги разбера, така че искам да говоря с вас по тези изменения, например тези слухове за корупция и Еолекс. Например, 141 изменение казва, че има проблеми с изборите. А, не е точно така. Така че искам да говоря с вас, да, да го обсъдим и евентуално да променим нещата. И е, се надявам да имаме едно ползотворно гласуване утре и е, ще си сътруднича с вас и за бъдеще. Благодаря. Thank you very much, madam. Благодаря, госпожо Луначек. Вие визирахте е, доклада между докладчика за Сърбия и докладчика за Косово. И двамата са от една и съща държава членка. А, извинявам се, казва председателят с отговор на опровержение Австрия. Не, две страни са, обаче имат общ език и те, той ги разделя. Вижда, че, виждам, че колегата Питола не е тук. Затова като председател на делегацията за отношенията с Косово, той няма да може да се изкаже, но ще дам думата на един от докладчиците в Сянка, господин Адактусон. Благодаря, господин председател. Напред благодаря на госпожа Луначек, която е изготвила един много добър доклад, в който се, с който се надяваме да вървим напред към европейската интеграция на Косово. Разбира се, ние знаем какви са големите предизвикателства и нещата трябва да са ясни. Те са добре изразени в доклада. Що се отнася до измененията за по... нуждата от по-добър климат за предприятията, това е нещо много важно. Правото на собственост е включено в доклада, става дума за прозрачността, недвижимите имоти и така нататък. Всичко това е много важно за растежа в дългосрочен план засилване на правилата държава, правосъдието и така нататък, при спазване, разбира се, на правилата. И всичко това, което е положително е, че правото е, съответства на необходимото. Има нужда от реформи, някои компромиси бяха постигнати в това отношение. Виждаме и някои слабости при някои, в, някои власти в Косово. Споразумението за асоциации с Косово е нещо много добре. Това е изключително важно за националната економика. Това е нещо, което е добре обяснено в текста. И накрая трябва да кажа, че докладът много задоволително разглежда важността на е, е, разследването относно някои е, случаи на корупция. Това е нещо, което е много добре разгледано. Миналата година бе в Прищина и след това посещение, за мен това, което беше много ясно, е, че има задължение да се осигури да се направи така, че експертите назначени от госпожа Могерини да могат да изготвят един съвсем безпристрастен доклад. Това е много важно за Европейския съюз, не само за Косово, а и за общата ситуация, защото това е една задача, която е важна за Европейския съюз и е, това може да наруши доверието в Европейския съюз, както Балканите, така и другаде. Така че трябва със сигурност ще постигнем един добър доклад, където се изяснява кой какво е извършил, кой отговаря за какво и така нататък. Така че още веднъж благодаря на госпожа Луначек. Това е един чудесен доклад. Ние работихме добре по този доклад. Благодаря. Благодаря, господин Адактусон. Сега искам да дам думата. Е, Следващия колега. Благодаря, държа да поблагодаря на госпожа докладчика за тези компромиси, които са постигнати, смятам, че до голяма степен те отговарят на исканията, които ние вложихме в това и мисля, че докладът е добре умерен по редица аспекти, които са много важни за мен. Това е, например, въпросът свързан с бързото прилагане на реформите това, че трябва да се засили право за държава. Съдебната система, борбата срещу престъпността. И наистина е, то беше подчертано много, нещо много важно, поне от моя гледна точка. Това е независимостта, безпристрастността и е, ефикасността на магистратите и на прокуратурата. Също така има още една тема, която е свързана с всички тези аспекти с корупция. Става дума за това да се осигури по-голяма по-голяма прозрачност от страна на Европейския парламент. Това нещо беше правилно записано в доклада. И както госпожа Луначек, аз изразявам Станам отрицателно становище по някои изменения, които предлагат още веднъж, поставят още веднъж този въпрос за непризнаването на тази страна. Това, е, което исках да уточна. Благодаря. И сега думата има господин Дамбацки. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, като докладчик сянка от групата на ЕКР се присъединявам към поздравленията към госпожа Луначек – изключително конструктивна позиция и изключително добро отношение към предложените поправки и допълнения в доклада. Последните компромиси бяха постигнати с уважение на предложенията на всички групи, включително и нашата. Така че от името на ЕКР или ИСР съм доволен от тази съвместна работа. Разбира се, пред Косово предстоят още много усилия. Има, вероятно има и основателни бележки от колегите но предложеният доклад с направените компромиси според мен отразява ситуацията и е резултат от общата работа. Още веднъж поздравление за госпожа Луначек. Благодаря ви, за това завърших. Hvala lijepa, kolega Dambatski. Sada kolega u ime Aldea Vautman. Благодаря на господин Дамбацки. И сега Mr. President, and um, first of all, I would like to thank the rapporteur, uh, Mrs. Lunacek. Благодаря. Искам да благодаря първо на докладчика за този умерен, равновесен доклад. Повечето от а, въпросите вече са решени в оригиналния текст, но не бихме били политици, ако не се опитаме да го подобрим. Затова имаме и толкова много изменения. И Искам да се спра на няколко основни въпроса. Дипломатическия начин. А, ние като че тук работим с компромисни изменения. Благодаря на докладчика. А, е, и искам също да се спра на няколко проблема. А, а именно сигнала, който ние трябва да дадем на Косово. Искаме тяхната държава да бъде а, економически и политически стабилна за региона и за Европейския съюз. Именно за това ние включихме изменение в началото на резолюцията, е, където казваме точно същото. Второ, сигнала, който искаме да дадем на избраниците от сръбското мълценство. Те трябва да поемат своята отговорност а, пред обществеността и пред политиците. И трябва да се демонстрира подкрепа за независимостта на а, магистратите и на следователите. И също имаме нужда от едно а, а, един задълбочен пълен анализ на документите, свързани с а, корупцията и да а, се дадат средства за борба с ефективна борба с престъпните групировки, които а, се занимават с трафик на хора. И също радвам се да ви съобщя, че АЛДЕ ще гласува за тази резолюция. Благодаря на госпожа докладчик. Thank you very much. Мадам Валтманс, now ги give мистер Касталдо. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Касталдо. Grazie Presidente, non posso che complimentarmi con на нашата... Благодаря, господин председател. Мога само да поздравя госпожа Луначек за чудесната работа, която е извършила в рамките на този доклад. Поздравяваме за компромисите, които разглеждат отново позицията на някои групи. тази тема за трафика с оръжие е много важна за всички нас. Засилването на сътрудничеството между съответните власти в Косово и Европейския съюз. Това е нещо много важно, предвид сложната геополитическа обстановка, която изживяваме днес. Между другото, споделям и е, притесненията, които бяха изразени, както с компромис 10, е, така и от други колеги за мисията на Релекс. Не само защото тази мисия позволи на Европейския съюз да действа, но също така и засилва и доверието в нашите дейности. Така че ние подкрепяме напълно този компромис, да може да бъдат извършвани съответните разследвания и те да бъдат колкото може по-задълбочени. С цел да се е, види точно какво е станало в рамките на тази не много ясна афера. Освен това подкрепяме и този доклад, който според мен е разгледан с необходимия положителен, умерен и дипломатичен подход. Благодаря на колегата Касталдо. Monsieur le Président. Je voudrais remercier... Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Луначек за чудесната работа. Независимо, че не споделям напълно с всичките заключения. Искам само да припомня три аспекта, които ми, за мен са много важни и се, се, се на тази логика спрямо Косово. Има някои страни, които са против независимостта на Косово, така че е парадоксално да защитаваме интеграцията, когато нямаме консенсус, когато става дума за независимостта на Косово. Освен това да не забравяме, че Косово беше провела една етническа чистка през от 235 хиляди цигани, само 12 са успяли да се върнат. И това нещо не е било разгледано в доклада. И третия аспект е криминал, крими, криминологичен аспект. Всички знаят, че Косово е, е, е огнище на международна престъпност, трафик на хора и на наркотици, така че да приемем тази страна в Европа, това значи да засилим още повече престъпността в Европа. Така че по всички тези причини ние сме против тази логика, която е залегнала в доклада, независимо, че под... Независимо, че не споделям тези заключения, все пак поздравявам госпожа Лоджек за сериозно извършената работа. Мерси Kollege McAllister, bitteschön. Господин Макалистър. Господин председател. Тези дни бях в Косово, в Митровица и Прищина. И една от централните теми беше масовата емиграция на хората за Западна Европа, за Германия, Франция. Е, причините са ясно е, определени. Едната е бедността, другата обаче са високите разходи за живот и липсата на перспектива. Трагичното е, че е, много косовари избират пътя на емиграцията заради слуховете, които се ширят по улиците и в страната, тъй като много хора искат да спечелят, изпращайки емигранти да търсят убежище в чужбина. За да постигнат това, хората продават всичко, което имат в Косово, завават се в Западна Европа и се оказват с празни ръце. Затова аз призовавам всички косовари да останат е, в родната е, си е, страна а онези, които са напуснали страната, да се върнат и да пренесат за интеграцията. Европейския съюз ще подкрепи този процес. Много е важно на място да се каже, че търсенето на убежище в Западна Европа а, не е а, вариант. В крайна сметка трябва да направим така Косово да получи економическа перспектива, инвеститорите да могат да имат сигурност да планират и да работят. Основното зло са бюрокрацията и корупцията. Ето с това трябва да се борим. Желая на новото правителство в Прищина успех в това тежко начинание. Благодаря, колега Макалистър. Да вие споменахте всъщност основния проблем, който засяга страната през последно време. Сега искам да дам думата на господин Пицула, ръководител на делегацията за връзки с Сърбия. Той току-що се присъедини към нас, след което ще дам думата на колегата Луначек от Австрия, която е докладчик. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ja bih svakako pozdravio ovaj izvještaj. Благодаря господин председател. Бих желал да приветствам този доклад, особено като се има предвид от обстоятелството, че документът отразява сериозната динамика през последните няколко месеца. Естествено имам предвид и миграцията, която допълнително отежнява без друго сложната обстановка. Европейският парламент много адекватно реагира на ставащото чрез доклада на госпожа Лумачек. Миграцията, която излезе на първите страници на европейските медии, е, беше резултат преди всичко резултат от несериозната реакция на косовското правителство, на което всъщност много време отне да се конституира. Е, освен това, имаше и известен песимизъм, е, който е характерен не само за младите хора, но и въобще за всички жители на Косово. Особено младите не виждат добри перспективи в Косово. Европейските институции също изиграха своята роля е, с известни формулировки е, за политиката на разширяване. Не трябва да даваме сигнали, че този процес ще бъде спрян особено в този регион, който така силно се нуждае от процеса на присъединяване. Като цяло, приветстваме доклада и съм сигурен, че нашата група конструктивно ще допринесе за е, изготвянето както на доклада, така и за по-нататъчното развитие на процесите в страната, което има голямо значение за целия регион. Е, Европейската комисия, моля. Искам да изразя подкрепата на Европейската комисия за съдържанието на доклада, както и за работата на парламента през последните години. Ние подкрепяме е, и ще подкрепяме докладчика и парламента и през следващите няколко години. Искам да ви дам актуална информация за един ключов въпрос, а именно докъде сме стигнали с споразумението за стабилизация и асоцииране, е, което ще е, бъде жалон в отношенията между Европейския съюз и Косово. Е, както знаете, последната новост е от 25 юли. Е, би трябвало процесът на разширяване да е много сериозен, като се включат всички области за асоцииране, характерни за останалите държави има превод на всички държави членки, на езиците на всички държави членки на Европейския съюз, плюс превод на албански и на сръбски. И се надяваме, че след като този процес приключи през април, комисията ще може да одобри споразумението и да го внесе в съвета в края на април. Парламентът има жизненно важна роля в целия процес. Ние използваме член 218 от договора, съгласно който парламента трябва да даде съгласие за сключването на споразумението, след като съветът даде съгласие за сключването, за подписването на това споразумение. Е, то ще бъде предадено на Европейския парламент с оглед получаване на неговото съгласие. Очакваме през 2016 година да влезе споразумението в сила, но трябва да работим много сериозно съвместно, тъй като ще се нуждаем от своевременна подкрепа от ваша страна за приключване на процес. Има едно нещо, което трябва да се подчертае, ами, а именно, че тук не се налага ратифициране от държавите членки, няма да има и междинно споразумение, т.е. споразумението има изцяло европейски характер. След като е, бъде сключено и влезе в сила, то веднага ще започне да се прилага. Това ще бъде решаваща стъпка за пътя на Косово към Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Мордио. Да, ние сме наясно колко важни са договорните отношения и е, се надяваме, че е, сключването на споразумението ще бъде е, положителен сигнал. Давам думата на госпожа Луначек да обобщи. Благодаря, господин председател. Най-напред искам малко да коригирам казаното в първото ми изявление. Зная, че има две жени министърки в косовското правителство и за това искам да коригирам това, което казах преди малко. Две жени има в Министерския съвет, които от са министър на диалога с Сърбия, съответно и министър на индустрията. Но все пак, 21 са министрите общо, двама министри да са жени не е достатъчно но дължна съм да коригирам, че няма нито един министър жена в правителството на Косово. Коригирах се и сега искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха, на докладчиците Сянка, които подкрепят доклада и подкрепят процеса на интеграция на Косово в Европейския съюз. Надявам се това да проличи и утре в гласуването. Имаше е, не толкова много въпроси, за това искам като цяло да отправя благодарност. Е, господин Мегалис, е, мисля, че трябва да разясним какво имаме предвид с това изменение. Става дума за трафиканти, които създават слухове, разпространяват слухове за обежище. Това не е вярно. Трябва да е ясно, че е, тук имаме определена позиция е, и това трябва да бъде отразено в доклада. Е, господин Мордио, благодаря ви. Да, наистина очакваме споразумението и то трябва да започне да се прилага максимално бързо. Сега минавам на френски, за да оборя господин Шопрада. Е, аз не споделям становището ви, не съм съгласна с вас. Ще кажа три неща в отговор на вашето изказване. Първо, вие казвате, че сте против логиката. Аз много съжалявам, че вие и вашата партия, както и други в този парламент, не разбират факта, че и интеграцията на всички страни от Западните Балкани а, представлява мирен проект, защото там имаше война и не може и не искаме тази война да се повтори. Е, именно за това, за огромното мнозинство в парламента, този процес е мирен процес и е много важно той да бъде проведен. Второ, вие говорите за етническото прочистване на ня... някои албанци спрямо сърбите. Да, вярно е, и имало е престъпление и от албанците спрямо сърбите. Но какви са причините? Защо албанците от Косово са решили да грабнат оръжиите е, след е, като а, известно време по призив на а, Рогова се бориха без оръжие. ами това е резултат от режима на Милошевича, който пък а, продължение на години провеждаше етническо прочистване на албанците в Косово. И това е причината, поради която Международният наказателен съд през юли 2010 година ясно каза, че Декларацията за независимост на Косово не противоречи на международното право. И третото, което ще кажа, вие говорите за това, че е, Косово е, е гнездо на престъпници. Да, има престъпници, има и организирани престъпници в Косово. Има такива и в е, целия регион, както и в нашите собствени страни. Има престъпни мрежи и в нашите страни. И не говоря само е, за своята страна, е, говоря и за Франция. Аз познавам повече Австрия, но навсякъде има престъпност. Ние имаме разследване парламентарно е, в нашата страна, в Австрия, за организирана престъпност, която се разпрострява и в страните от Западните Балкани и включва доста банки в моята страна. През последните няколко години е, е, наистина е, провеждаме борба с престъпността, но тя не е само в Косово, такава има и в Европейския съюз и наша обща задача е да се борим срещу нея. Благодаря. Благодаря, госпожо Луначек благодаря и за представянето на доклада за Косово. С това приключваме точка 7 от дневния ред и стигаме до точка 8, доклада за напредъка на Сърбия за 2014. Сърбия отвори процеса по преговорите през януари, през януари 2014 и процеса на проучване се осъществява тази година. Няма глави, които да са отворени все още. На 9 февруари диалогът Белград-Прищина продължи на високо ниво и се постигна споразумение между съответно представителите. И има още много проблеми с свободата на медиите, трябва да се подсили съдебната система, има нужда от допълнителни реформи, които да се приложат на практика, както и които са предвидени и по споразумението с Прищина. Наводненията, които сегнаха Сърбия през 2014, засегнаха много тежко економиката. Докладът беше изготвен от колегата Девет Макалистър. На 200 изменения има и докладчиците в сянка постигнаха 22 компромисни изменения, които са във вашите досиета. Сега давам думата на господин Макалистър, за да представи доклада си. Имате думата, Девид. Хвала. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Аз посетих Сърбия и Косово миналата седмица и а, също срещнах президента Николич в Белград, също и министър на външните работи, както и премиера, както и представители от партията на опозицията и от гражданското общество. Чух много неща. И считам, че ние сме на прав път с тази резолюция. Така както каза Пленкович, 222 изменения бяха внесени по резолюцията за Сърбия, т.е. бием доклада за Косово с 10 изменения, но нямаме никакъв шанс срещу Чао Станок. Мнозинството от измененията засягат основният проблем с правата на мълсенствата. Имаше също така и много изменения относно външната политика, отношенията с Косово, регионалното сътрудничество, свобода на медиите е, в Сърбия. Искам също така да кажа, че имаме много добра работа е, с е, докладчика в Сянка в Страсбург преди две седмици и решихме да запазим резолюцията кратка и точна, доколкото това е възможно. Заради разнообразието в измененията решихме да не включваме е, специфични двустранни въпроси или споразумения, които е, вече съществуват и да не споменаваме конкретни случаи. Накрая постигнахме 21 компромиса, които получихте преди няколко часа. За нас беше много важно да подчертаем, че трябва да наблегнем на правата държава, върховенство на закона и економическото управление а, и също нормализиране на отношенията между Белград и Прищина. Това е отразено и в самите компромиси. А, настояваме за добри съседски отношения, както и значимостта на нормализиране на отношенията с Косово. Относно политиката, външната политика, им казахме, че има нужда от допълнително подсилване на сигурността и на външната политика и също да се подсили функцията на омбудсмана. Повторихме, че свободата на медиите, както и свободата на изказа са основни фундаменти на демокрацията. Правата на малцинствата трябва да бъдат защитавани и да се прилагат на всяко ниво на, европейското, на сръбското общество. Извинете. Едновременно с това взехме предвид законите, които бяха приети в Сърбия относно сигнализиране на нередности, приватизацията и други. А, също смятам, че като цяло имаме една много равноценна и справедлива резолюция. И под, Сръбския парламент и правителството и, и гражданското общество да останат на европейския път. И ние тук в тази комисия, както и и аз самия смятаме, че тази година, 2015, евентуално би могла да бъде годината, която ще отбележи отварянето на първата глава за преговорите. Особено като си имам предвид, че някои от реформите ще завършат следващия месец. Благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество и за добрият резултат. Благодаря също и на АФЕД, както и на секретарията на НП и а, очаквам вашите въпроси и коментари. Благодаря. Thank you very much, David. Благодаря, Дейвид. А сега Едуард Кукан, който отговаря на делегацията в Сърбия. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Първо искам да благодаря на докладчика за това, че е изготвил добра резолюция. Текстът е, е съобхватен, балансиран и отразява напредъка на Сърбия. Мисля, че трябва да се стремим Както каза и докладчика, към това доклада за Сърбия да бъде реалистичен, да подчертаем основните достижения на страната и да настояваме за работа по основните, най-важните глави. За това Приветствам това, че докладчика е включил изменението, касащо отварянето на някои глави в компромисното изменение. Освен това, искам да подчертая важността на измененията, отнасящи се до независимостта на съдебната система и върховенството на закона. Смятам, че трябва да работи много тясно с Сърбия за развитието в тези области. Искам да насоча вашето внимание към е, и измененията, касаещи независимостта на а, омбудсмана. Подобно на някои други доклади, които обсъждахме днес, видях много изменения, касаещи двустранни отношения. Смятам, че трябва да бъдем по-внимателни с тези изменения. Те се отнасят най-вече до въпроси, свързани с мълцинствата, които винаги са много чувствителни. Аз смятам, че трябва да говорим по-общо за тези неща. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, Едвард. Сега давам думата на колегата Файон. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на словенски. Първо, поздравления за докладчика за свършената добра работа. Ние работихме много добре заедно. Бяха внесени много изменения, което е още едно доказателство, че политиката за разширяване е сред първите приоритети на Европейския парламент. Голяма част от измененията на големите касаеха реализирането на реформи, тяхната важност и важността на нормализирането на отношенията с Косово. Много колеги е, са изразили загриженост за свободата на медиите, и сме се съсредоточили също така и върху защитата на правата на мълцинствата и уязвимите групи, както и върху борбата с корупцията и организираната престъпност. Има устно изменение по тези а, въпроси. Други изменения касат липсата на прозрачност в финансирането на политическите партии. Призоваваме към следното преговорите за членство в Европейския съюз трябва да бъдат много прозрачни. Призоваваме правителството в Бел... Белград да включи гражданското общество и обществеността в този процес. Хората трябва да знаят какво става. Обществото трябва да бъде е, информирано. Сърбия трябва да нормализира отношенията си с съседните държави и да развива граничните райони. Подкрепяме също така и инициативата РЕКОМ за преодоляване на последствията от войната. Сърбия е постигнал голям напредък, има проевропейска позиция. И последно, Искам да почитая, че е важно да се нормализират отношенията между Сърбия и Косово. Госпожа Могерини скоро беше в региона. Имаше споразумение относно съдебната система и това е много важна стъпка, която ще помогне за нормализирането на отношенията призоваваме преговорите да започнат колкото може по-бързо и да включат най-важните глави, като например 23 и 24 глава. за да почета още веднъж усилията, които полага сръбското правителство, ще кажа, че министър-председателя на Сърбия е, посети Словения. Словения, е, както почетах и двете страни, е много важна за Сърбия. Е, тя е връзка с Европейския съюз и ние сме най-близкия съюзник на Сърбия. Искам да пожелая на Сърбия всичко най-добро по пътя към Европейския съюз. И а, резолюцията ни трябва да бъде един допълнителен стимул за да продължи Сърбия по а, избрани от нея път. Благодаря, Таня. Сега ще дам думата на господин Танък, докладчик Сянка на Екаре. Благодаря. И нашата група би желала да поздрави постоянния докладчик Дейвид Макалистър за извънредно изчерпателния е му и добросъвестен доклад по едно е, трудно досие с различни аспекти. Това посветено на Сърбия, държава с ключово значение в региона. Като някой, е, който е приятел на Сърбия от много години, последните обрати в политическата сфера и позицията заета по отношение санкциите спрямо Русия предизвиква у мен опасение. Също така правата на младсинствата, репарациите за случилото се през войната, всичко това е доста добре отразено и в доклада, и в компромисните изменения. Подобно на други страни, които са кандидати за присъединяване към Европейския съюз в Западните Балкани, включително Черна гора, където аз съм докладчик, борбата с престъпността, организирана и друга, и с корупцията е приоритет номер едно. Също така приоритет е продължаването на диалога с Прищина. Отново използвам възможността да повдигна въпрос, който ми без зададен на няколко дружества с дейност в Сърбия. Това е противоречивото действие на член 234 от наказателния кодекс и възможната злопотреба с този текст за политически цели, а именно за експроприация на частна собственост в национален интерес. Това е нещо, за което сръбското правителство е обещало да проведе реформа, но все още не е ясно според някои от заинтересованите мои избиратели в Великобритания – дали проблемите ще бъдат решени. Те все още остават явно проблем за свободния бизнес. Въпреки е, своята критика, нашата група, групата на ЕКР, е, ще подкрепи 21-то компромисни изменения и общата насока на доклада. Още веднъж благодаря на Дейвид Макалистър за работата му. Благодаря. Чарлз. Господин Иво Вайгал от Алда има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да изразя голямото си удовлетворение от работата с господин Макалистър като докладчик. Това бе истинско удоволствие. Бе истинско удоволствие да се съсредоточим върху този кратък и много съдържателен доклад – върху начина по който е, трябваше да се проведат е, преговори по сложните е, измерения. Това е всъщност шедьовър на германската политическа дипломация. Ние бяхме в съгласие помежду си, че е много значим е, фактът, че Сърбия твърдо е стъпила на проевропейски път и че сегашното правителство е решило да акцентира върху е, един конструктивен, неотстъпен ход в посока към Европейския съюз. Мисля, че сръбското правителство заслужава признание за структурните реформи, проведени до тук за усилията за борба с корупцията, включително тази на най-високите политически етажи. Е, правителството трябва да получи дължимото признание и за големите си усилия за постигане на помирение със своите съседи, със съседните страни. Бих желал да подчертая, че тази насока според нас е важно да бъде подчертана допълнителната полза от проевропейската е, ориентация на Войводина. Тази ориентация трябва да бъде подкрепена, а автономията на Войводина да бъде разширена. Вместо по някакъв начин да бъде възпрепятствана. Искам от е, своя страна да желая на Сърбия успешно провеждане на нейния председателски мандат в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Това ще бъде сериозно изпитание и възможност на нея за дипломация да се докаже. Ние като група ще подкрепим компромисните изменения и е, отправям е, истинска похвала към е, докладчика за това, че успя да ги постигне. Благодаря. Давам думата на госпожа Луначек от името на Зелените. Yes, even though I'm the rapporteur for Kosovo, I was asked by, by the shadow colleague from the Greens Благодаря. А, аз замествам представителя на нашата група, който трябваше да говори. Не, така че не говоря като докладчик. Но така иначе от двете роли благодаря на докладчик Дейвид Макалистър за доброто сътрудничество и също смятам, че доклада в настоящият му вид, както и компромисните изменения са много добри и ще бъдат една добра база, за да се получи обща подкрепа от парламента а, и да дадем положителен сигнал за европейската интеграция на Сърбия. Искам също така да ви благодаря за това, че сте а, взели предвид по-голямата част от изменението на зелените. Нека да се спра на няколко основни точки по компромисите които за мен са особено важни, така както беше казано и от Тане Файон, значимостта на независимостта на медиите в Сърбия. Видяхме напоследък някои проблеми, така че мисля, че е важно да имаме много добри компромисни изменения тук, в тази област, е, за да покажем, че искаме тази независимост на медиите и искаме напредък в това отношение. Също искам да благодаря на господин Макалистър за това, че вземе предвид едно изменение а, от моя страна в компромис 11 където призоваваме сръбските власти да отворят архивите, за да се установи истината за миналото. Това беше направено във всички останали държави, така че ви молим и ще се радваме наистина да се получи това и в Сърбия. По въпроси за, например, напредъка на Сърбия в, с правата е, на ЛГБТ общността. Миналата година имаше един, една мирна демонстрация в това отношение. И накрая искам да а, изкажа положителната си оценка за това, че докладчика е взел предвид въпроса за искането от сръбските власти и правителството да подсилят усилията си към ВЕИ източниците и а, също при прилагането на директивата за възобновяемите енергийни източници. А, това е част от целите на Европейския съюз за 2020. Нека също така да кажа, че а, получавате пълната подкрепа от нашата, страна, от наша страна, от нашата политическа група за гласуването. Благодаря. Благодаря, госпожо Лунчека. Сега господин Косталдо. Грация, президент. Благодаря, господин председател. От а, е, своя страна, това, което мога да направя, е да благодаря горещо на колегата Алистер, който извърши изключително сериозна работа, държали сметка за всички бележки, които бяха представени от политическите групи, за всички изменения. И мисля, че резултатът е един много добре умерен, балансиран доклад, който държи сметка за напредъка, за някои слабости, които трябва да се решат и дългото очакване на Сърбия на присъединяване към Европейския съюз. Много е важно да се подчертае процеса на нормализиране отношенията с Косово. Това, което трябва да бъде, разбира се, засилено още повече, за да се предвъзмогнат препятствията между двете страни. И имаше много добро сътрудничество между госпожа Луначек и господин Макаликстен. По отношение на организираната престъпност, трябва да кажа, да подчертая компромиси 8 и 9 за съжаление беше беше осъдена Сърбия, че не се е, съобрази с някои изисквания на Европейския съюз, но критиката не касае толкова този въпрос, защото знаем колко е важно да има една логична политика между Европейския съюз и присъединяващите се страни. Но аз изразявам някои резерви относно политиката на санкции, но независимо от това съм много доволен, че все пак е взето под внимание предложението да се разглежда Сърбия като един мост между Европейския съюз и Русия. Има връзки, които съществуват между тези две страни. Може да използваме това когато, за да може Сърбия да бъде наш посредник, да има някакво положително решение на кризата. Благодаря. До, сега даем реч колеги. Благодаря на господин Гасталдо. Сега давам думата на госпожа Петир. Господин председател, нашия колега Дейвид Макаристър е работил много усърдно и с много ентусиазъм по тази резолюция. Независимо от това, в нея липсва като че ли един много важен елемент, който съставлява една пречка и то чувствителна. Става дума за членове 2 и 3 относно организирането на държавните органи, които се занимават с преследване на военнопрестъпниците. С този закон има едно, като че ли злоупотреба тъй като всъщност Съединените нации основно се занимават с тези въпроси. Така че членове 2 и 3 от този закон трябва да бъдат премахнати като условие. И този закон даде възможност на Сърбия да създаде собствения си съд, хакски съд и да си позволи да съди, да съди граждани на други страни за престъпления, извършени на територията на Сърбия. От 5 години Велко Марич е, е, така, е затворен в Сърбия, противно неговите човешки права, противно на суверенитета на Харватия. На базата на този закон Сърбия има право да съди също и граждани на други, другите държави членки на Европейския съюз, т.е. вашите е, съграждани, които са участвали в е, войната с Сърбия. Това противоречи на международното право и се надявам, че никой няма да позволи от нашите колеги тук да бъдат съдени съграждани, както пък и на места във външните работи на други държави членки. За това аз предложих някои изменения, които целят да се промени този, тази правна смес, да се махнат тези проблематични членове от закона, в Сърбия и да се продължи работата с към, по сближаването на Сърбия към Европейския съюз. За нас ние трябва да защитаваме правата на човека и правото на държава. Ето защо аз се обръщам към вас с при, ви приканвам да а, а, поискате премахването на тези членове 2 и 3 от закона за престъпленията. И сега господин Пицува ozbiljan rad izvjestitelja gospodina Davida McAllistera. Искам да поздравя господин Алексер за, макар и за чудесно свършената работа. В момента, в който той трябваше да отбелязва напредък или забавянето на Сърбия по пътя на интеграцията, той успя да извърши една чудесна работа, включително по отношение компромисните изменения – въпреки че някои други колеги ни искат друг подход. Но както казах преди една седмица, напредъка на Сърбия по пътя към Европа е, е много важен. Това е една държава, която носи специфична отговорност за добрите отношения между държавите от Западните Балкани, които са настоящи потенциални кандидати за присъединяване. Сърбия има също чудесна възможност да води една активна политика в тази посока и да се възползва, за да коригира известен брой от някои аспекти от вътрешната ни организация, също така и да допринесе за регионалната стабилност в тази част от света. Този регион е театър на особена динамика и трябва да признаем, че от економическа и социална, политическа, дори е, гледна точка на сигурността, този регион е доста рисков. А що се отнася до спазването на човешките права и съответните политики, най-добрият начин да видим дали има такова нещо е да видим как, какво е отношението към мълцинствата, не само етнически, в интерес на доброто разбирателство с съседите. Това е именно въпрос, на който трябва да се постави ударението. Всяка държава, която иска да се присъедини към Европейския съюз днес, трябва да спазва не само достиженията на европейското право, но също така и ориентациите на външната политика на Европейския съюз. Ето защо едно отваряне на глава 31, веднага, що е възможно, би бил един, едно особено послание, което ще посочи, че влиянието на Европейския съюз се упражнява и в този регион. Надявам се, че Сърбия ще може да отбележи чувствителен напредък в преговорите с Европейския съюз. И сега господин Петърле. Колегам, ки... Благодаря господин председател. Да, това е един доклад, който е изключително реалистичен, много добре балансиран и аз съм лично много доволен от това, че този доклад е също така и доста сбит и ясен и що се отнася до останалите отношения. Това е доклад, който е е, изключително реалистичен, прагматичен. Няма да влизам в подробностите, мога да го приема такъв какъвто е, но имам няколко общи забележки. Имам някои затруднения, защото по някой път говорим за двустранните е, отношения, по някой път ги отхвърляме. Преди малко говорихме за един въпрос, по който ние приемаме е, двустранните отношения, но тук вече решихме да изключим е, тази идея. Така че аз бих предпочел да подхождаме по равноправен начин с, към всички. тук съм съгласен с господин Маккаликстер. Второто ми забележка скасае въпроса за помирението. Докладът подчертава значението да има помирение между Сърбия и Косово, да намерят мир в отношенията си. И този въпрос е нещо, един изключително важен въпрос, нещо, което трябва да съществува всякъде в този регион. Разбира се, много страни споделят, имат същите затруднения, но мисля, че ако не приемем тази идея, ще се натъкнем на неприятни изненади и затова приветствам нашите колеги от Харватия в това предложено Изменение 58. Някои хрватски колеги говорят по този въпрос, като че ли става дума за двустранни положения, но аз не съм съгласен. Мисля, че това е още една от темите, където е необходимо да има помирение. Независимо от аз искам да приветствам всичките, които, всички, които допринесоха за този напредък. Благодаря. Благодаря. Аз е, се присъединявам е, напълно към тези, които поздравиха нашия колега Дейвид Макаристър за е, работата, която е извършена по много сериозен начин, този ясен и кратък доклад и подхода, който той е приял. Така че благодаря на всички, които сте работили по този доклад. Но както знаете, ние като харватска делегация представихме няколко изменения Благодарим за тези, които сте взели под внимание, но, ни се, но считаме, че има още възможност да се помисли и по тези, които не сте включили. Аз се присъединявам към това, което каза госпожа Петир, което привлече нашето внимание върху 82-ро изменение. Трябва все пак добре да разгледаме въпроса, защото не сме съгласни с компетенцията на Сърбия да се само назначи за съдник на военно престъпление. И считам, че трябва да се поработи още по този въпрос. Аз съм за премахването на членовете, които поставят проблеми от този закон и се надявам, че ще успеем да постигнем споразумение, ако продължим дебата, защото диалог е в основата на всичко. Вие знаете, че отношенията между Хрватия и Сърбия се подобряват но искам да поставя ударението върху това, върху назначаването на нашата президента, което госпожа Китарович обяви своето посещение през май в Белград, което е също един жест на добра воля. И мисля, че не е излишно да говорим тук е, по този въпрос в Европейския е, парламент. Не искам ние като хрватска делегация тук да се чувстваме като граждани на някаква второстепена държава. Няма разлика между Шенген или не Шенген, юга, из, из севера и така нататък. Харватия иска да бъде пълноправен член на Европейския съюз и да се държи сметка за нашето мнение. Ние сме обърнати към бъдещето и искаме проблемите да бъдат решавани заедно, да вървим заедно напред и цялата юго-источна част на Европа да се присъедини към Европейския съюз. Затова аз очаквам вашето разбиране. Благодаря ви за това, що се отнася до тези двустранни проблеми, които са включени в изменението, но все пак оставяме ударението върху това, че трябва да се решава проблема с да се определи съдбата на изчезналите лица и да се върнат конфискуваните, конфискуваната им собственост. А, искам да кажа също, че хрватските представители да участват и в а, парламента на Сърбия. Искам да подчертая също и нашите позиции хрватски позиции, като хрватски граждани, а също и като хрватски депутати в парламента, не бих искал това да бъде разбирано като опит за спиране или за забавяне на презването на Сърбия към присъединяването към Европейския съюз. Напротив, като европейски депутати ние желаем да спомогнем за това и мисля, че това е също вашата роля, господин Макаристър, и съм убеден, че заедно ще намерим най-доброто възможно решение за Сърбия, както успяхме да намерим най-добрия път, когато имаше този проблем между Харватия и Словения. Благодаря. Андрей. Хвала, predsjedavajući. Господин Дели. I would like to, uh... Благодаря. Първо, искам да благодаря на колегата Макалистър за великолепния доклад относно е, Сърбия. Е, мисля, че наистина той прояви наистина голяма гъвкавост и отвореност е, към нашите изменения. И също искам да да му благодаря, защото за нас това беше много важно. Важното е, че доклада, така както каза и самият докладчик, е много добре балансиран, равновесен доклад. И според мен този баланс е, е постигнат от една страна с поставянето на акцента върху ангажиментите на Сърбия спрямо европейския и път. И считам, че тези положителни забележки от страна на парламента могат да дадат на сръбското правителство мотивацията да продължи по този път. И другото. Много важно за мен е, че правата на малцинствата също имат своето място, което има отредено в този доклад. Що се отнася до позицията на националните съвети и на равното представяне на младсинствата в обществената администрация и в други обществени органи, това са ключовите елементи, които се споменават тук. И благодаря на докладчика за това, че е взел предвид нашите изменения по тези теми. И още веднъж, нека да кажа, че считам този доклад за доказателство, че измежду всички европейски институции Европейският парламент е може би най-силният съюзник на Сърбия по европейски път. Благодаря. Благодаря, колега Дели. И сега ще направя и аз няколко коментара като депутат. Но първо ще дам думата на комисията, като го помоля да отреагира на изразените позиции на колегите относно доклада на господин Макалистър. И също го моля да уточни разликата между универсална наказателна компетенция, която съществува в много от, наказател... от законодателство на държавите членки и тази регионална ам, полууниверсална ам, наказателна компетенция, която се изиска от Сърбия след а, решенията на, на Международния наказателен съд. Thank you very much, Chair. Um... Благодаря, господин председателю. Най-напред ще направя няколко коментара по доклада без да повтарям това, което каза комисията по време на първата дискусия, именно благодарностите към докладчика и е, факта, че ние споделяме до голяма степен неговата обща оценка, както и оценката, за която застава вашата комисия чрез този доклад. Е, като цяло, Процесът на скрининг трябва да приключи следващия месец, е, като се разискват в съвета глава 5 обществени поръчки, глава 20 е, е, обществен индустриална политика и предприятие и глава 26 образование и докладите за тях. Е, върховенството на закона и нормализирането на отношенията с Косово също ще бъдат обсъдени. В това отношение мисля, че възобновяването на диалога между Сърбия и Косово на 9 февруари беше ключова стъпка, която позволява да приключи споразумението за правосъдието и за съдебната власт с Косово. Ние очакваме изпълнението на постигнатите договорености и след като този процес получи положителна оценка, се надяваме да напреднем по глава 35, а именно нормализиране в контекста на преговорите. Искам само да кажа, че ние силно приветстваме призива на проекта на доклад за предсрочно отваряне на преговорите по отделни глави. Член 30 е, е глава, която е готова за отваряне но е, тя е и в е, наш интерес. Ако глава 32 финансов контрол също бъде отворена предварително, това ще гарантира способността на Сърбия да си служи правомерно с европейските средства. По глави 23 и 24 смятам, че можем да постигнем тяхното отваряне в края на 2015 година. И това, което вие току-що казахте, господин председател, смятам, че не трябва да добавяме изисквания, които не съществуват в Аки Коминотер или в рамката за преговори на Европейския съюз за подобни глави. И направо подхващам въпроса ви. Първо, трудно ни е да приемем идеята, че двустранните преговори и двустранните въпроси трябва да бъдат изчиствани в процеса на преговори. Напротив, те трябва да бъдат изчистени предварително на двустранно ниво, за да не затрудняват преговорния процес. Това е общият ни подход към всички преговори. Такъв е бил той в предишните преговори с други субекти. Но е, различен е въпросът за нормализирането на отношенията между Косово и Сърбия, разбира се. Що се отнася до е, конкретния въпрос е, за това как Сърбия ще накаже военните престъпления, това бе поставено не само от вас, господин председател, но и от госпожа е, Суица и Петя. Към Сърбия са отправени преговори редица препоръки в преговорите по, във връзка с глава 23 и за това ние сега ще следим за тяхното изпълнение. Искам кристално ясно да заявя в отговор на вашия въпрос. От гледна точка на комисията, сега отварянето на глава 23 да бъде обословено от изпълнение на задължения от страна на Сърбия – да измени закон, подобен на този в няколко наши държави членки Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Люксембург, Холандия, Испания, Швеция и Великобритания. При положение, че няма аки комюнотер, ще създаде прецедент, който за нас ще бъде с много вредно отражение. Но, ако ми позволите, на този фон бих казал, че новата редакция която фигурира в компромисно изменение 12, е, очертава път напред, очертава изход, защото е, поставя ударението върху помирението в регионален план. Всичко, което би допринесло за такова помирение е положителна стъпка, но комисията няма да, промени, да подкрепи промени в законодателството е, на Сърбия като формално условие за отварянето на преговорите по глава 23. И последно, комисията и комисарият Хан изцяло подкрепят това да се подчертае огромното значение на медийната свобода като неподлежащо на договаряне основно право и като възглава предпоставка за по-нататъчни преговори за присъединяване. Благодаря. The... Благодаря. Аз сега, преди да дам думата на, на докладчика, честно казано, очаквах малко повече по-добро, отколкото стандартното изпяно домашно от Европейската комисия. да не забравяме, че а, има специфично законодателство, а, което засяга а, само държавите от, биш, от бивша Югославия и тук комисията не ни даде особени обяснения а, и смеси не различни истина, а, истини, ами а, зеленчуци и плодове. И ви приканвам да прочетете по-добре какъв е закона на място и какъв е принципа за правна сигурност в международното наказателно право и е, какво означава неинтервенция в суверенитета на други държави. А, така че въобще не съм удовлетворен от вашите отговори. Комисията въобще не е проучила това досие и нищо не разбира от него. Това не е двустранен въпрос, това е принципен въпрос, а, принцип на международното право, а, свързан с а, ценностите на а, европейското АКИ коминотер. Така че това е много деликатен въпрос, който засяга Харватска и а, Словения. На съжаление, ви не ни дадохте отговорите, а сега а, поздравявам Девид за добрия доклад и е, мисля, че това е наистина добър пример за добро сътрудничество, особено компромисите, които бяха представени е, и представят идеите на голям брой колеги. Дейвид. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички вас за а, приноса ви. Много интересен дебат. Имаше специфични въпроси които бяха отправени към мен, ще се опитам да бъда кратък. Опитах се да покрия максимален брой изменения, да ги включа. И все пак се опитах да запазя резолюцията възможно най-кратка, най-точна. Защото исках да бъде изчетена максимално много пъти от а, хората, които се интересуват от въпроса. Може би бихме могли да имаме повече детайли в доклада, който ще се публикува до година. Нека да не забравяме, че от началото на март комисията ще започне работата по доклада за напредъка за 2015. Относно измененията, 98 и 102 от хрватските колеги. Всички забелязахме, че има съвсем различно правно становище по този въпрос и ще трябва да го вземем предвид и за в бъдеще. Искам също така а, да кажа моето желание, че е, искам 2015 да бъде решителната година за Сърбия е, в пътя и към Европейския съюз. Още веднъж надявам се, че това ще бъде добър сигнал за отварянето на първата глава или няколко глави е, но тук говорим най-вече за глави 23-24, но всички знаем, че глава 35 също трябва да бъде е, отворена възможно най-бързо и всички знаем, и поне аз се надявам, че е, случилото се сега тук с първият диалог на високо ниво, самосъществено от госпожа Могерини, господин Вучич и господин Мустафа. Е, но, а, когато кога, как и защо главите ще се отворят или не, това зависи от държавите членки. Но смятам, че тази резолюция ще даде добри а, аргументи на държавите членки, за да тласнат а, Сърбия към, по европейския тип. Благодаря ви още веднъж. Thank you very much, David. With this we conclude... Благодаря, Дейвид. С това приключваме дебата по точка 8 от днешния дневен ред и Преминаваме към точка 9. Това са препоръките на Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите. Господин Брок, идва ли? Доколкото виждам, нашия председател го няма, така че аз продължавам да вода дебата. Е, сега ще разгледаме нашата е, нашето проекто становище относно резолю... Е, документа на ИТРЕ. Няма да преувелича, ако кажа, че ТИТИП е най-важното събитие в отношенията между Европа и Съединените щати. Това споразумение ще зададе глобални стандарти за развитие и ще донесе ползи за двете страни. Това споразумение е поставено под внимателното наблюдение на опасността. Има критики към него за недостатъчна прозрачност. Тези критики са отправени и към нас, Европейския е, парламент. Изискванията са да запазим в това споразумение европейските стандарти, които иначе са ни толкова важни. Когато се водят преговори е, в областта на търговията, винаги съществува опасност да се загуби поглед върху общата картина, като започне дебата за квоти цени и така нататък. Така че съществува опасността от намаляване на цените и занижаване на стандартите. Това споразумение е шанс да заздравим нашите отношения с най-важния ни партньор отвъд Океан. Мисля, че трябва да поставим на вниманието на нашите колеги от Инта точно това. И това трябва да почета с нашето становище. Сега ще дам думата на колегата Милан Мон, който изготви е, нашето становище. Благодаря, господин председател. Сега ще се опитам да бъда кратък. Текста самия е кратък. Той трябва да бъде кратък и мисля, че е доста ясен. Напълно съм съгласен с това, което го казахте. Концентрирахме се върху онези аспекти, които са в компетентността на Комисията по външни работи. Искам да се спра само на нашите аспекти. Знаете, Съединените щати е най-важният стратегически партньор на Европейския съюз. Споразумението от ЕТИП, отива отвъд и за извън рамките на чисто търговското споразумение. Това споразумение се изключва в един специфичен момент. Всички знаят, че Съединените щати в момента се приориентира към Азия чрез транстихоканското споразумение. И затова смятам, че е особено важно ние от Европейския съюз да сключим амбициозно споразумение, каквото е ТТИП. Това първо. Второ, това споразумение е не просто едно двустранно споразумение. Тук става дума за два съюзника, Съединените щати и Европа, две общности, които, на които се падат две трети от световната економика. Затова нормите и правилата в това споразумение ще въжат не просто за нас, а ще имат и глобално въздействие. Мисля, че това също трябва да бъде подчертано. Както казах, тук става дума не просто за двустранни отношения. При ТТИП, с ТТИП се създава едно по-голямо економическо пространство, тъй като Съединените щати имат тесни отношения с Канада, Мексико, Чили. Ние също имаме споразумение с Канада, опитваме се да задълбочим споразумение с Мексико Стремим се да сключим споразумение с Колумбия, Перу, Чили от Латинска Америка с тях. Имаме споразумения, които желаем да модернизираме. ТТИП има потенциала да създаде огромно економическо пространство с търговските ни економически партньори отвъд океан Съединените щати и Канада. Трето, енергетиката. Е, Европа се нуждае от енергия от, е, отвън. Така че външната политика трябва да се съобразява и с тези въпроси. Е, ние също работим по доклади относно външното измерение на енергетиката. Това е също един въпрос, в който искам да се спора в нашето становище. тип би могло да направи така, че да няма, да се отменят лицензионните изисквания за износ на природен газ от САЩ това би била моята препоръка за отмяна на ограниченията за износ на природен газ. Четвърто, важни са и външните отношения на трябва с нашата комисия и в рамките на трансатлантическия законодателен а, диалог а, а, да работим за а, сближаване на законодателството от двете страни на Атлантика, т.е. да засилим сътрудничеството а, в законодателно отношение. Трябва да помислим как да задълбочим тези отношения. Те вече съществуват, но трябва да бъдат задълбочени. когато се създаде това огромно економическо пространство между Съединените щати и Европа, можем да започнем да мислим за политическо споразумение, за трансатлантическо споразумение, за партньорство. В предходните доклади вече се спомена този въпрос. Смятам, че ако се стремим да създадем економическо пространство, което за е все по-интегрирано и все по-сближено, бихме могли да направим и следващата стъпка към сключване на амбициозно политическо споразумение, такова каквото към днешна дата все още не съществува. И накрая обръщам внимание към нещо, което спомена господин Блинкович, на прозрачността. Видяхме, е, че по време на преговорите се натигнаха много гласове, които казаха, че прозрачността не е достатъчна. Е, Европейската комисия през последните месеци направи множество стъпки напред. В момента в документите, в мандата за и на преговори, в предложенията и така нататък има много повече прозрачност. Направена е стъпка напред към повече прозрачност. Трябва да е, отбележим това. Това ще се казва и становището. Господин председател, колегите най-вероятно знаят, но на мен ми направи впечатление, че споразумението от ТИТИП и доклада на господин Ланге в комисията е, Инта е, ще получи 14 15 становища от другите комисии. Точно за това съм се опитал да се огранича само върху най-важното. Знам, че когато говорим за ТТИП, засягаме много теми, но всичко онова, което не казах, се съдържа в становищата на другите комисии. За това съм се опитал да се концентрирам и да се огранича само върху външните е, отношения. Нашето становище ще бъде едно от общо 14-те становища, които ще допълнят доклада на господин Ланга в Инта. Заедно с нас е колни, останалите комисии също ще изготвят е, становище. Сега ще се радвам да чуя вашите предложения. Thank you very much, uh, Mr. Milan Mon. Now I give the floor. Благодаря, господин uh, Милан Мон. Сега давам думата на господин Перньо. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин докладчик, благодаря на докладчика за чудесно свършената работа по този проект за резолюция. Действително такова партньорство между Европа и Съединените Американски щати е очевидно много важно от геополитическа гледна точка. Това споразумение може да преработи всъщност отношенията. Така че това е нашата работа е много важна. Както докладчика го посочи в резолюцията, аз съм на мнение, че трябва да се съсредоточим върху аспекта външни работи на ТИТИП, за да не се разпиляваме. Други комисии също даваха своето становище. Комисията Инта ще, също ще излезе със свое становище, така че ако искаме да променим този доклад, ще имаме тази възможност, но мисията ще да останем в рамките на полето на действие на комисията. Имам някои забележки най-напред липсва е, някои много важни елементи. Това е една трансверсална тема, която е, е, се включва в нашата дейност. Важно е да се говори по този въпрос за такава линия трябва да бъде включена в нашата резолюция. Освен това ще бъда, не толкова, няма да бъда толкова оптимист, що се отнася до положителното отражение на ТТИП. Комисията предвижда за увеличаване на брутния продукт на Европейския съюз, но някои други проучвания доказват точно обратно въздействие на нашия вътрешен брутен продукт, но смятаме, че не трябва да надценяваме това, което ще донесе това споразумение с е, Съединените Американски щати за нашата европейска економика. Иначе сме съгласни, когато се говори, че са направени усилия за повече прозрачност в това отношение. И отбелязвам, че Мили Рейли, която е европейският а, е, омусман, посочи, че все още е необходимо да се направят много стъпки напред. И също като не, аз бих е, препоръчал да се е, осигури по-добър достъп до текста, на обществеността до текста, прозрачността на средствата, на срещите между е, представители на Европейския парламент и лобиите. Разбира се, имаме нужда от известно поверително, за да може да преговаряме с САЩ, но независимо от това, нежеланието на щатите да публикуват някои неща не са причина да се крият от европейската общественост. Комисията трябва винаги да гарантира, когато да гарантира правата на гражданите да има достъп до такива документи. Това е едно правило, което искам да припомня тук. Това са измененията, които искам да предложа от групата на социалисти и демократи. Смятам да работя много бързо заедно с докладчика и докладчите всяка да намерим евентуално някакъв, да постигнем евентуално компромис, ако е възможен. Благодаря за вашето внимание. Euh, Благодаря. Сега давам думата на Чарл Стенок още веднъж. Благодаря, господин Пленкович. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към поздравленията към колегата ми и мой приятел Милан Мон за извънредно доброто по същество становище. Това е музика за ушите на ЕКАРЕ. Всичко, което е полезно за трансатлантическото споразумение, ни радва. Естествено, това трябва да бъде споразумение е, на първи между равните. За моята група и за моята страна мога да кажа, че съм в е, разногласие с току-що изказалия се колега френски социалист. Е, методически издържани проучвания показват, че повишаването на БВП в резултат на това споразумение за Великобритания може като е, полза да възлиза на целия размер на вноската, която плащаме в бюджета на Европейския съюз. Това има огромно економическо значение във време на стагнация, особено в еврозоната. Е, Великобритания е малко по-добре, но еврозоната е в стагнация. Нуждаем се от този стимул и за това е, трябва да се стремим към този жив трансатлантически пазар. Съединените щати буквално дърпат напред много силно. Очаква се много силен економически растеж там през идните десетина години. Би трябвало да знаем, че това ще е споразумение, което ще ни отвори вратите и към Колумбия, Перу, Чили, т.е. държавите по западното крайбрежие на Южна Америка, а през Тихоокеанския басейн и към Япония и държавите в най-источната част на Азия. Много евроскептици в моята страна са на мнение, че ако Великобритания излезе от Европейския съюз, ние ще можем да се ползваме от по-тесни връзки с Съединените щати и страните от британската общност, но мисля, че Съединените щати имат интерес от това Великобритания да е в Европейския съюз. Аз се противопоставям на разпространителите на слухове и създателите на страхове, които внушават, че такива споразумения намаляват нашия суверенитет. Има редица подобни споразумения сред търговските спогодби на Европейския съюз. Ако има някакви проблеми или нарушения на договорите, винаги имате възможност да се защитите пред съд. Така че аз не съм а, голям привърженик на идеята да правим отделен съд в контекста на това споразумение. Може би трябва да сравним тези отношения с отношенията с наши други стратегически партньори, като Канада мисля, че това е началото на сериозни, по-задълбочени отношения с Съединените щати, които са нашия най-голям партньор и много голяма демокрация в економически план. Thank you very much, uh, Charles. Now I give the floor to our colleague, Madam. Благодаря. Сега госпожа Шарке от групата АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин докладчика за прекрасния му доклад. Аз работя е, за, за и по проблематиката на ТИТИП като член на Инта целодневно и всеки ден, така че тази дискусия изключително много ме интересува. Споразумението трябва да се постави в неговия глобален геополитически контекст. Е, от вашия проект е, се вижда, че има промяна в доставчиците на енергия за Европейския съюз. Може би тази промяна няма да има количествено измерение в евро, но означава много, тя означава много в смисъл, че Европейския съюз вече няма да бъде изключително зависим от страни като Русия и Саудитска Арабия. Нещо друго, на което ще посветя изменение, е това, че и ние и Съединените щати вече имаме търговски спогодби с други партньори, които Лисабонското споразумение ще претърпят е, е, известна промяна, когато нашето споразумение бъде подписано. Трябва да привлечем е, в преговорите и интересите на страни като Турция или Мексико, за да могат те да кажат какво мислят за отражението на това бъдещо споразумение върху, например, Митническия съюз, който имат тези страни. Много странните споразумения вече са се установили като форма и се надявам, че това, което предлагам, няма да бъде разрушително, то по-скоро ще бъде начало на нов път. И Европейски и Съединените щати се стремят да принесат ползи на хората глобално. Uh, Искам да изразя готовността си е, да работя заедно с докладчика за е, включването на геополитическия аспект в е, този проект. Той е изключително важен и ще позволи да се отчете и работата на други специализирани комисии на парламента. Аз също така смятам, че не е редно в контекста на нашата комисия да разискваме въпроса за съда за инвестиционните спорове. Благодаря. Господин Меланшон, благодаря господин докладчик. Ентусиазм на вашето предложение позволява да се определят някои недоразумения. Нашата комисия, която най-добре можеше да го направи, може само да припомни колко са ужасни методите на щатите, които шминират нашите посолства. И тъй като говорихме за прозрачността и за участието на европейските граждани, аз съм много развълнуван, като си мисля за този милион и милиони хора, които подписаха петицията за проекта за гражданска инициатива, който беше отхвърлени от комисията по повод този, това споразумение, както и тези десетки хиляди лица, които отговориха на анкетата, която беше проведена от Комисията за арбитражните съдилища и които бяха против такива съдилища и комисията го отхвърли, като каза, че те не са информирани. Текстът не говори за арбитражните съдилища, но смятам, че това беше ролята на тази комисия, защото тези съдилища променят геополитическите сили, защото поставят нациите на втори, на втори план спрямо частни съдилища, и е, тук се е, поставят на отделно на страна предприятията и е, други. Това, така че това е напълно объркване на международния ред, защото до сега арбитражните съдове, съдилища решаваха проблеми между държави, това, което решават гражданите и предприятията. Така че документът има геополитическо изменение, поне така твърди и предлага в известен смисъл да побързаме да не закъснеем след споразумението на такова споразумение, за което се бори щатите. Но не смятам, че това е много разумно, защото при всички положения този, това споразумение ще бъде подписано и се допуска, че самото изречение, което вие предлагате, е да пресключим едно споразумение с Съединените щати, за да може след това това да стане едва ли не международен световен стандарт. Но тук става дума по-скоро да се постигне това, което не беше постигнато от Световната търговска организация, която си щупи зъбите при, с идеята за е, решаване на проблема за свободната търговия. И когато окачествяват щатите за, като голям стратегически партньор, е, да, вие говорите за търговията, това е така, но най-общо казано, по-добре е да се, малко да се притесняваме, защото в Съединените щати е една мощ, която е, е с една валута много застрашена, така че по-скоро трябва да търсим альтернативни съюзи, откриван с, например, с Китай, защо не с Русия, но както и да е. Не вярвам отварянето на един пазар, който поставя в споразум... състезание нашите, промиш... нашите индустрии, се изразява с, в някакъв плюс. Напротив, търговията, конкуренцията ще изтощи по-слабите. Ето защо мисля, че това е начин на гледане, да си мислим, че като се включим в, с едно такова споразумение, европейската економика ще се развие и така нататък. А, така, не, така, аз е, приключвам с своето изказване, като искам да кажа, че разбира се имам най-добри чувства към гръцкото правителство, което каза, че ще наложи своето вето на, този, за това споразумение, което аз също считам лошо не само за Европа, но по принцип за човешката цивилизация. Благодаря. Разбрахме какъв е, каква е ваша гледна точка и сега давам думата на господин Меселич, след това господин Касталдо, господин Предъл, господин Вълчитис и накрая господин Миламан. Много ви моля да спазвате определеното време, защото преводачите са тук още няколко минути. Господин Меселич. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на докладчик за неговото становище, което е наистина кратко а, и наистина включва само най-важното. То се фокусира върху глобалните, не вече геополитическите последици от споразумението. Нека да кажа, че зелените като цяло са доста по-малко ентусиазирани относно това споразумение в сравнение с нашите приятели от е, ЕКАРЕ. Е, да, има политически сили и економически е, кръгове, които са по-малко ентусиазирани относно изключително политически ефект върху целия свят на това споразумение, но ние имаме право да сме на различно мнение. Е, след колегата от социалистите искам да кажа, че е, въпреки стъпките направени в правилната посока от страна на комисията по отношение на прозрачността, а, мисля, че е малко преувеличено да, да наречем нещата прозрачни. Моята държава в момента не е пример за а, политическа прозрачност на държавно равнище, но но тази прозрачност, която има от това споразумение към гражданите, е, би, би била съмнителна даже и за граждани на моята страна. Не мога да спра да повтарям, че не ни трябва само най-малкия общ знаменател, като стандарти за сигурност. Дори тези стандарти са застрашени всяко снижаване на стандартите ще се отрази изключително негативно на голям брой европейски граждани. И мисля, че няма нужда да ви, да ви напомням, че европейските е, договори е, трябва да спазват принципа на предпазливост, а това споразумение не го спазва. Благодаря ви. Господин Касталдо има дума. Президенте, грация комунque. Си, е, questo... Чак 10 пъти не, може би, но благодаря на господин докладчик. Разбирам изискванията, които има той. Трябва да бъдем кратки. Направил усилия в това отношение, но, както казаше, става дума за едно много, много важно споразумение, което няма прецедент в историята на такива двустранни споразумения, подписани от Европейския съюз и друга страна. За съжаление, тук е, изразявам известни така, съмнения, дори и критика, защото, за съжаление, е, става дума за... Това касае по-скоро големите групи интереси. Защитава, не защитава интересите на малките и средни предприятия, които са всъщност, както в Италия и други държави членки, е нещо много важно. Идеята е да има и политическо измерение на това споразумение, но именно за това трябва да говорим също и за човешките права. Аз не искам е, да упоменавам само проблемите, които сме имали в е, миналото, за ЦРУ, с смъртната присъда и така нататък, нещо, което смъртната присъда, която се отхвърли от много държави членки на Европейския съюз, като в някои щати, в американски щати, тази тема не си остава. Дори разнообразяването на енергийните източници е нещо изключително важно. Не смятаме, че газ от чисти може да съставлява едно валидно решение, една валидна альтернатива. Този газ е изключително скъп, а от е, екологична гледна точка води до много сериозни проблеми, когато говорим за изличането на този газ. Аз искам също и да говорим е, и за някои други аспекти на това споразумение – И всичко това естествено е свързано с големите е, групите на големите интереси. Сега това, което ние бихме искали е да не се снижава защитата на, на околната среда и на потребителите, да запазим стандартите, които имаме в държавите членки и в Европейския съюз. Също искам да приключи с прозрачността. Трябва да се развие точка 6, като се иска да се поемат конкретни, ясни ангажименти по отношение на участието на гражданското общество, прозрачността. Това са много важни неща, които това е споразумение, което ще има много важно отрешение върху е, гражданското общество. За това трябва да се осигури необходимата прозрачност. Благодаря, господин Преда. Да, ще бъда съвсем кратък. Просто искам от името на групата на ЕНП да защита виждането на нашия колега, който току-що говори. Разбира се, има това споразумение, ще има положително отражение, но за разлика от това, което казаха нашите социалистически комуни... комунисти колеги, като господин Мелошон, аз намирам, че прозрачност има не трябва да се смесват тези преговори с някакъв телевизионен диалог. Така че мисля, че има някакви граници, които трябва да приемем, както Миламон. И трябва да се съсредоточим в нашето становище относно аспекта външни отношения, а не да записваме всичко това, което беше казано до сега от другите комитети. Благодаря. Преда and the final one. Our colleague Balchitis, please. Благодаря. Благодаря и последния колега е колегата Балчитис. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците Сянка за това, че са изготвили един много тежък документ. В геополитическата ситуация в момента виждаме, че силата се мести от едно място на друго – и е възможно това споразумение е, да се окаже е, нещо съвсем различно в по-друг политически контекст. Не само за моята държава членка, но и за повечето централно и източно европейски страни то е полезно, тъй като ще допринесе за нашата по-голяма сигурност и е, ще спомогне да не се реализират заплахите от война. Не можем да разчитаме, че мирът е, ще е вечен. Възможно е да настъпи агресия отвън и всичко внезапно да се промени. Споделям идеята на докладчика в бъдеще това споразумение да бъде предверие и към политическо споразумение. Това ще бъде тежко. Естествено, трябва да се дискутира много, но силно се надяваме, че след няколко години възможностите ни в тази насока ще са значително по-добри. И това ще допринесе за по-добрите ни отношения с един от най-големите пазари в света. Благодаря. Благодаря ви за становището. Сега искам да дам думата на колегата от службата за външни действия, но моля да се изкаже кратко. Благодаря. Искам да кажа, че за нас е важно да се координираме с Европейския парламент, да има координация между Европейския парламент и с Европейската комисия. Това не е само зона за свободна търговия. Е, този, това споразумение ще има много голямо политическо и економическо значение с промените в е, е, съотношението на силите. Е, естествено, е, тук е, ще задълбочим и връзките си в областта на сигурността, а споразумението дава възможности да се наложат ценности глобално, да се утвърдят европейските стандарти и европейски ценности. Споменато бе, че създаването на глобални правила за търговията е друг изход от тези преговори и тук, разбира се, трябва да имаме предвид съобразяването с постигнатото на преговорите в Доха и програмата за развитие от там. Това според нас е полезно споразумение за търговията глобално. Геополитическият ефект на споразумението трябва да бъде добре управляван, съгласни сме с това, трябва да се поддържа връзки във връзка с него с страни като Мексико и Турция, както и с регионални економически организации като ЕАСТ. Винаги трябва да се работи в дух на сътрудничество и приобщаване не трябва да се смята, че споразумението е насочено срещу когото и да било от третите страни. Беше споменат и въпросът за енергетиката. Ние сме съгласни, че е, споразумението ще има голямо отражение в тази връзка не само когато говорим за търговия и за правилата за търговия, не само ще се повлияе и износът и вносът, а ще бъдат променени и правилата, при които се търгуват енергоносителите. Благодаря. И сега давам думата на колегата Милан Мон, за да обобщи. Благодаря. Съвсем накратко ще се спра на коментарите на колегите. Като цяло искам общо да благодаря на всички. Трябва малко да детализираме нещата. Благодаря ви за това, че се опитахте да внесете аспектите на АФЕ. Вие казахте, че липсва а, и СТС. Да, но това е включено в доклада на господин а, Ланге. Тези чуждестранни инвестиции не са в компетентностите на АФРЕД, а в тези на е, Инта. За господин Меланжон. Трябва да направим разлика между няколко неща арбитражни съдилища има от миналото столетие. Има арбитражи между държавите. Това са възможности за решаване на спорове между държавите. Тук обаче говорим за спорове между държави и предприятия и това е естествено. Няма нужда да се съгласявате с мен. Е, но това е предмет на международното право, където компетентна е комисията Инта. Тук не става дума за междудържавни конфликти, уреждане на междудържавни спорове. Още нещо. И към господин Бърниоли. От 1960 година сам, т.е. от 50 години съществуват такива механизми, така че това не е някаква революция, не е някаква страхотна промяна в международните отношения. Има 3000 такива споразумения за защита на инвестициите. 1500 са тези споразумения между Европа и останалите държави. В много тези споразумения се съдържат такива механизми за уреждане на спорове. Споровете между фирми са много. Европейските предприятия отдавна уреждат споровица по тези въпроси, така че трябва малко да намалим драматизма. Трябва малко да подчертаем нюансите. Мандата на, на, на комисията е доста балансиран. по-малко оптимизъм за бъдещето на економиката ми, добре, някои са големи оптимисти, казват 5%, други са по-малки оптимисти, казват 0,5%. Аз съм от тези, които казват, че е, това споразумение е, ще донесе растеж с търговията. Е, разбира се, че това ще донесе и повече конкуренция, но мисля, че няма да има големи печеливши и големи губещи. Няма в някой сектор ще бъде по-добре, в друг по-малко. -мал, по ние сега имаме структури, които са много отворени към едно такова е, споразумение и аз за това не съм е, песимист. Е, е, тук един колега изказа и негативно становище, но всички изследвания сочат, че развитието ще бъде или положително, или много. Сега за прозрачността. Да, прозрачността е важно нещо. Е, помня едно предаване по испанската телевизия с предишния председател на комисията Инта през април. Той беше социалист и, и, и той каза, това е най-прозрачният начин, по който е случено едно споразумение през април миналата година. И от тогава насам има още напредък. Комисията Юнкер отива няколко стъпки по-далеч нещата да са чак толкова скрити, чак толкова завуалирани. Аз не вярвам. Благодаря на колегите за любезните думи. Споделям оптимиза, който изказаха тук колегите за положителното развитие. Сигурен съм в едно. ТТИП е един от начините, по които да задържим Обединеното казство. Обединеното казство само обаче няма да може да сключи. Господин Миланжот, шпионажът. шпионажа, защитата на данните, с голямата част от становището на Либе. Знаете, миналата година имаше а, а, проблеми, осъзнахме грешките, които сме допуснали. Сега се работи за подобряване на нещата. И се опитваме да подобрим защитата на данни за европейци. Освен това, се говори за шпионаж и така нататък, но това е рамково... И това са теми на Либе. Съгласен съм с вас, че имахме е, една много чувствителна фаза, но нека да видим нещата в цялостния контекст. Но е, темата за защитата на данните не е част от нашето е, становище. Нали, това е нашата градинка и в нея няма защита на данните. И това, че много е, неща са блокирани, ми да, такъв е живота. Не споделяме вашето мнение относно компетентностите и конкурентоспособността и цените. А, искам да благодаря на колегата от Зелените, който не беше толкова оптимистично а, настроен. Но според мен там, където а, нормите са излишни, те трябва просто да няма такива, за да се намери бюрократичната тежест. Господин Касталдо, става дума не само за големите е, фирми, става дума и за малките и средни предприятия. Те страдат от голямата бюрокрация, с която трябва да се борят. Е, ние нямаме за цел да, да направим добро на големите, а на малките. За човешките права. Знам, че не сме на едно и също мнение, но Южна Корея и други държави също имат смъртно наказание. Япония, Индия, какво ще правим с тях? Имаме различно мнение. Човешките права са важни за външната политика, но те не са цялата външна политика. Не, не са и цялата търговска политика, и естествено вече казах от ИСТ спечелят също и европейските предприятия. Това е положително. Благодаря на господин Преда, иначе ви благодаря за търпението. И с голям интерес ще изчета всичко, което внесете като изменение. Не искам да изготвям контрадоклад на доклада на господин Ланге. Ние се съобразяваме с това, което казвате и допълваме. Благодаря много на всички. Прекратяваме заседанието и от 9 часа гласуваме.